Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beginnen. Уважаеми колеги, започваме нашата работа. Добре дошли на нашето заседание. Ако обичате, заемете местата си. Übrigens darf ich darauf verweisen, dass die Sitzung normalerweise um 5 По принцип, искам да ви кажа, че заседанието започва в 3 часа, а не в 3 и 8. Имате дневния ред пред вас. Трябва да променим дневния ред. Точка 20 ще дойде след точка 17. Докладчицата моли за това. Точка 12 за тютюна и разговора с комисар Шемета за Олаф ще трябва да отложим тези точки, защото комисарят е болен. Желаем му скорошно оздравяване. За точка 2 трябва да кажа следното. Има излуш... Знаете, че подготвям... подготвяме изслушванията. Изслушването на госпожа Георгиева ще е на 2 октомври от 6.30 до 9.30. Това е за момента единственото сигурно. Председателският съвет иначе реши, че бюджетната комисия и комисията по, за контрол на бюджета ще присъства, ще бъдат и още една комисия ще бъдат на изслушването на комисар Георгиева. Това означава, че ще имаме по-малко време за задаване на въпроси. Но колко време ще имаме възможност да задаваме на въпроси, не знаем. В момента се решават тези неща. Когато имаме информацията, веднага ще ви я предоставим. Виждате в нашия бюлетин има обявя, об, анонс за обществени поръчки, за изследвания тъй като започваме нов мандат. На 12 септември 2014 година официалния вестник на Съюза, там също е публикуван този анонс. Имаме пълен езиков режим и е, трябва да ви кажа, че това заседание се излънчва по интернет. Точка трета. Одобряване на протокола. Имаме протокол от 7 юли и от 22 юли. Вие сте получили протоколите на 15 септември по имейл. Ако няма възражения, протоколите се обявяват за приети. И така преминаваме към точка четвърта. Освобождаване на, от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година помощ за развитие на Централна Азия. Докладчик е господин Парно, господин Весберг има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати. Сметната палата се съсредоточи върху това как е, комисията и е, планира е, помощта за развитие за Централна Азия. Особено се съсредоточихме върху инструмента за партньорство и развитие. Приоритетите на комисията са заложени в работната програма за регионално сътрудничество, програмата за управляване на границите, проблемите с организираната престъпност и трансграничното сътрудничество. Освен това, Целта беше да се намали бедността, да се повиши житейския стандарт, да се опосредстват реформи в селското стопанство, социалната сфера, да се демократизират обществата и да се поощрят економическите реформи. Одитът оцени, че комисията е следвала добрите практики, е уважила е своите приоритети. Одитът видя, че комисията е разпределила средствата по правилния начин и е приложила своята политика по подходящия начин в светлината на нейния опит. Одитът заключава, че комисията и външната служба са положили големи усилия при съответните обстоятелства да приложат програмата за отдаване на помощ на Централна Азия. Резултатите са по принцип доволителни, но приложението не е толкова добро. Комисията дискутира с партньорите страни въпросите за техните приоритети. На тази база бяха разпределени и помощите. Имаше проекти, които бяха избрани. Те отговаряха на целите, заложени в стратегическия документ. Въпреки това, комисията е, положи усилия в е, много области в съответствие със своите добри практики. Комисията използва различни начини за приложение на плановете си, включително много голям брой малки проекти, е, като целта беше намаляване на бюрокрацията. Управлението на програмата беше сложно, защото имаше много различни финансови инструменти, Имаше много вида отчети, защото и това доста осложни начина на отчитане. Освен това, комисията не успя да оцени цялата, всичките административни разходи на своята програма за Централна Азия. Комисията би трябвало да бъде по-стрикна по отношение на управляването на бюджета за Таджикистан и Киргизстан и също така трябва да укрепи особено бюджета за мерки с борба против корупцията. Беше бавно по принцип, въпреки че имаше различни а, резултати. По принцип програмата не постигна своя цял ръст. Имаше малки, малък, малко наброй инструменти, които бяха насочени към отделните страни. Комисията би трябвало да се получи от своя опит и да подобри своите програми. Този процес е, породи положителни резултати и някои, за съжаление, от нашите препоръки не бяха взети предвид. Е, доклада беше, не беше ориентиран към резултатите, а по-скоро програмите бяха ориентирани към дейностите. В, ако е, програмите за Централна Азия продължат, Сметната палата препоръчва по-нататъчно сътрудничество между комисията, външната служба и страните, като се получат от, от опита на предишния отчетен период. Комисията и външната служба би трябвало да структурират бъдещите програми така, че да постигнат истинск... да отговорят на, истинската регионал... на истинското регионално измерение. Това е за препоръчване много повече, отколкото да има много разпокъсани програми. Освен това, системата на отчитане трябва да се подобри, така ще се намалят разходите. Всички допълнителни програми трябва да бъдат оценени внимателно. Особено трябва да се съсредоточи комисията върху механизма против корупцията. Структурирането на програмите трябва да се подобри, в светлината на полуките, извлечени от предишния отчетен период. И накрая комисията и външната служба трябва да отчетат резултатите по начин, по който те могат да се сравнат с между цели, по, по, по, по начин, по който може да се сравнат целите с планираните резултати. Благодаря, казва председателят господин Пърньо, има думата. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, най-напред е, искам да поздравя представителя на Сметната палата, който ни представи доклада на палатата. Сметната палата публикува на 14 октомври специален доклад Помощ за развитие за Средна Азия. В този доклад, както беше казал, Сметната палата анализира до каква степен Комисията и Службата за външна дейност са планирали и изпълнили помощта за развитие в страните от Средна Азия за периода 2007-2012 година. Сметната палата и комисията са положили огромни усилия в трудни условия, за да планират и изпълнят програмата за помощ в Средна Азия, Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан изпълнението и предоставянето на помощ са общо взето удовлетворителни. Както чухме, самото изпълнение е бавно в различните страни. Според палатата са били разработени голям брой малки проекти, което води до увеличаване на административните разходи за делегациите и от тук и препоръките на Сметната палата Сметната палата смята, че комисията трябва да бъде по-стрикна в управлението на програмите за подпомагане на бюджета, по-конкретно в Таджикистан и Киргистан. Предлагат се конкретни помощи за борба срещу корупцията. Бих искал да кажа, че приветствам доклада на господин Весберг – и споделям голяма част от заключенията и препоръките на съдържащите се в доклада му препоръки, но заедно с това в доклада си подчертавам, че следва да се обърне внимание на три теми. Средствата отпуснати на Европейския съюз за Средна Азия са недостатъчни, за да можем ние да окажем влияние върху приоритетните области, които са били набелязани. Например, средствата за помощ за Средна Азия стигат до 89 милиона за периода 2010-2011 година. Тази сума е недостатъчна, ако я сравним с, с сумите предоставени от Съединените щати и Турция в, по време на същата година. Следователно не можем да не зададем въпроса на Сметната палата дали не би трябвало да се увеличат средствата за 2013 година. Страните сред нази, освен това страдат от сериозна корупция, както казахте, в индекса на Transparency International – всички са постигнали резултат по-малък от 28 върху 100 през 2011 година. Киргистан, Туркменистан и Узбекистан са сред 10% страни с най-лош резултат след 82-те страни. Следователно, това има това оказа влияние върху ефикасността и ефективността на проблемите. Следователно, може би следва да се уточнят механизмите за борба с корупцията, които комисията би трябвало да приложи. Може би трябва да има и уточнение на механизмите, които да се използват, за да се преборим с този бич. В заключение аз при, призовавам комисията да се съобрази с, с, с постигнатите резултати, а не с обещанията. Нужен е политически диалог и да се прави оценка на резултатите. Господин Весберг и Европейската комисия посочиха конкретни мерки, които се очакват за да се подобри изпълнението на програмите и освояването на средствата. Това е, госпожо председател, в синтезиран вид доклада. Благодаря. Имаме е, колеги, които искат да се изкажат. Колегата Цел, Целер, той е член на делегацията за Централна Азия. Той говори и руски. Благодаря, госпожо председател. Най-напред, благодаря на господин Бесперк и на Сметната палата за този специален доклад. Виждаме какво се случва в региона. Благодаря и на господин Перно за неговото становище и работния документ, който ни представи. Благодаря за това, което той е, благодаря за начина по който той прецизира и анализира нещата, които осветлява доклада от Сметната палата. В Централна Азия е, става дума за пет държави, които са много различни. Казахстан, Тур... Туркменистан разполагат с много природни ресурси. От, другата, от друга страна имаме Таджикистан и Киргизстан. Е, които са бедни на суровини държави и в тях няма много индустрия. Много от тези страни а, са напуснали а, своите държави и търсят препитание в чужбина. В Казахстан а, дохода от глава на населението понякога даже може да се каже, че е и по-висок от средния доход на глава на населението в е, държавите членки. Това са държави, които са резултирали от разпада на Съветския съюз, държави, кои, в които има много ет, етнически конфликти, вой, граждански войни в Таджикистан в 90-те години бяха убити е, хиляда човека, именно в рамките на такива конфликти. Е, това е, това е много раздвижена геополитическа област. Южен Афганистан, Русия са съседи на този регион. В Афганистан ситуацията има влияние върху региона. През 2007 година Европейския съюз изработи стратегия за Централна Азия. Според мен обаче тази стратегия трябва да се е, трябва да стане по-видима. Бе вече споменато, че финансовия ангажимент от страна на Европейския съюз е доста по-нисък от а, други страни, даже само Германия е инвестирала много повече в различни проекти, отколкото целият Европейски съюз. Така че би трябвало да помислим за един общ съгласуван подход – много често се казва, че Европейския съюз трябва да се погрижи за човешките права, а пък за економиката ще се погрижат отделните държави членки. Не мисля обаче, че това е един добър подход. От това, което бе казано по отношение на регионалния подход, мисля, че да, трябва да преследваме този регионален подход, трябва по-силно да се съсредоточим върху отделни проекти. Ако Узбекистан и Таджикистан имат проблеми с енергоснабдяването и водоснабдяването и в такъв случай е, трябва да насочим повече проекти за вода, към Таджикистан. Трябва да се намали разхищението на вода. И тук могат да бъдат предприяти много прости мерки. Могат с такива мерки да се спестят от 40% от разхищаваната вода. Същото се отнася и за енергоснабдяването на Таджикистан. Здравеопазването е ключов въпрос тук. Е, опазването на границите и трансграничното сътрудничество. Това е друг ключов проблем. Казах, че вече е, този регион е обгърнат обкръжен от големи сили, като Русия, Китай и Афганистан. И ако искаме да помогнем наистина на тези страни, трябва да сме не само економически силни, но и да поощрим развитието на демократични ценности. А както виждаме, че определени сили не застъпват в региона демократичните ценности. Затова смятам, че докладът на Сметната палата беше много положителен, много полезен, главно с апела към Европейския съюз да с държавите членки да подобрят видимостта си в региона. Целта ни трябва да е да помогнем на хората, и да популяризираме нашите ценности. Благодаря. Благодаря. Сега искам също да задам един въпрос. Каква, какъв е смисъла да, да, да подпомагаме страни като Казахстан, при положение, че в тази страна има такава голяма корупция? По принцип това, както показва и доклада на Сметната палата, това е, е разпространено, т.е. корупцията е разпространена и в другите страни и това поставя под въпрос цялата помощ. Жан-Клод Вата от е, генерална дирекция Девко и неговия колега, кой иска да вземе отношение от комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на членовете на Сметната палата и на представителите на вашата комисия. Най-напред искам да кажа, че комисията и Европейската служба за външна дейност се отнасят много положително към доклада на Сметната палата Вътре се съдържат много положителни коментари за помощта на Европейския съюз в Средна Азия в много труден и деликатен политически контекст. Малко критики, те обаче са много уместни, имат отношение към корупцията, обществената администрация и изплащането на помощ. Работният документ на вашата комисия отразява тази оценка на комисията, като отчита повечето от препоръките на комисията, но също така и е, отговорите дадени от комисията и службата за външна дейност. Искам да напомня, че препоръката на е, Сметната палата са 6 на брой. Комисията и службата за външна дейност е, приемат с готовност 5 от тези препоръки обаче една от препоръките е, е отхвърлена от комисията и службата за външна дейност. Започвам с тази препоръка. Комисията и службата за външна дейност смятат, че въвеждането на нова система за изчисление и отчитане на административните разходи, свързани с управлението на помощта, е ненужно нещо. В момента разполагаме с система Activity Based Budgeting, тя съдържа достатъчна информация за административните разходи, свързани с управлението. Това не е решаващ критерий при а, отпускането на средства. В противен случай бихме предоставили скъпоструващи проекти или пък проекти насочени към най-бедните страни за, които не е, за което е необходима по-строга регламентация. И това би противоречало на политиката за развитие. Искам да добавя, че комисията следи отблизо административните разходи и всеки път полага усилия, за да ги намали, особено в случаите на новите а, разпоредби по многогодишната финансова рамка. Непрекъснато се отчитат административните разходи, ревизира се правилника за служителите и десето приложение, което е свързано с економии и с управлението на изпълнението административните разходи, ако е, е въпрос, който въобще трябва да се постави, няма да е само в Средна Азия, а във всичките ни взаимоотношения с страните партньори. Ако Сметната палата и парламента искат нова система за изчисление и отчитане на разходите, което да замени Activity-Based Budgeting. Това би трябвало да бъде в съответен институционален контекст и при съгласието на бюджетните разходи. Сега преминаваме към Средна Азия и въпросите за корупцията и бюджетната подкрепа. Комисията е наясно с това, че, про... че корупцията е сериозен проблем и той трябва да бъде решаван чрез различни секторни програми, като се постави акцент върху прозрачността и ефективното управление на публичните финанси. Разбира се, няколко програми и проекти не са тези, които могат да изкоренят корупцията, която е пуснала дълбоки корени. Е, и присъства широко в Средна Азия и други страни. Нашата бюджетна подкрепа има за цел да премахне в максимална степен корупционните практики. Ние сме много стрикни при бюджетната подкрепа на първо място под формата на секторна бюджетна подкрепа, а не обща бюджетна подкрепа. Във връзка с социалната защита и образованието ние използваме само две страни – Таджикистан и Киргистан. Там смятаме, че можем да повлияем върху управлението на а, помощта. винаги следва да, Не винаги следваме ясни критерии при изплащането на всеки транш, като се отчитат постигнатите резултати. Комисията няма никакви данни, а и Сметната палата не е казала, че средствата отпуснати за Киргистан и Таджикистан са подхранвали корупционните практики, тъкмо обратното. Те са помогнали на тези страни да подобрят управлението на публичните финанси, що се отнася до резултатите и въздействието на помощта. Комисията, както и Европейската служба за външна дейност, работят в съответствие с препоръките на Сметната палата и на парламента, за да се подобри въздействието, а не само самите дейности. В момента се работи по разработване на нови програми с тези страни. Ние ще работим за рамка за отчитане на резултатите. Това е част, към, та част от всяка индикативна програма. В заключение искам да повдигна няколко въпроса споменати от докладчика и вас, госпожо председател, отвъд препоръките. Що се отнася до препоръка номер 4, а именно препоръката помощта в Средна Азия да бъде диференцирана в зависимост от управлението и резултатите, привличам вниманието ви върху факта, че това е разпоредба в програмата за сътрудничество. Инструментът за помощ за развитие е инструмент за борба срещу бедността. Е, следователно, ние използваме като критерии е, доходите и бедността на една страна. В този контекст е, искам да ви информирам, че Казахстан от 2016 година няма да отговаря на условията за подпомагане. Тюркменистан в момента продължава да отговаря на изискванията. Нещата, разбира се, могат да се променят. Един въпрос, повдигнато докладчика и препоръка 17 е желанието за подпомагане на НПО, които са наистина независими. Това е и нашето желание. Ние отправяме открити, прозрачни предложения за проява на интерес. Но в страните от Средна Азия, които познаваме, всички неправителствени организации не са напълно независими. Ние познаваме реалността, трябва да работим с съществуващите партньори. И накрая по въпроса за делегациите и откриването на делегации във всички страни. Става дума за вашата препоръка 11. Единствената делегация, която не съществува е в Туркменистан, Ашхабад. Европейската служба за външна дейност е поела ангажимент, но бюджетните средства не е, позволяват е, това да стане днес. Ето защо имаме бюро за връзка с службата за външна дейност, с един дипломат от тази служба. Той може само да ни осигурява логистична помощ и нищо повече, но ние се надяваме да осъществяваме редовни мисии, за да работим по мисиите. Последният въпрос е свързан с увеличаването на помощта. Дали тя се е увеличила? Да, Новата многодишна финансова рамка ни дава възможност за програмиране и, както казахме, в рамките на стратегическия диалог с парламента през май, юни, юли, пликът за Средна Азия ще бъде 1 милион 1,68 милиарда, т.е. повече в предишните години. Това е важно, защото Казахстан вече няма да бъде сред бенефициентите т.е. броя на страните бенефициенти ще бъде е, бенефициенти ще бъдат само 4. Ето това е госпожо председател, господин е, докладчик. Това са коментарите на Европейската комисия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Е, не зная точно как се казвате, как ви е името. Ще се представите ли? Je suis Jean-Claude Boisdin, шеф d'unité DEFCO. Аз съм ръководител на отдел в Европейската комисия. Попитах ви за, за протокола. Благодаря. Нямаме нужда, както разбрахме, от административни <clears throat> разходи. За това би било интересно да чуем отново това, което казахте, че е, разходите за административните разходи, особено за малки проекти, са много големи. Затова бихме искали да изразим следната забележка, че е, има подобрение в тази насока, но не всички тези разходи за администрация е, могат да бъдат обяснени по, тези, по този начин с малките проекти. Така че какво бихте ни посъветвали за намаляване на административните разходи по проектите? Е, моля и колегите да вземат отношение по това. Господин Целер иска думата още веднъж. Благодаря. Още един въпрос имам. Естествено, когато даваме макрофинансова помощ и когато обвързваме е, тази помощ с развитието на тези държави, може да кажем, че е, най-напред е Киргистан. Най-много напреднала е тази държава, но в тази държава има най-много нужда от помощ. 15 милиона евро са <clears throat> дадени за тази държава, но ни трябваха две години, за да абсорбираме тези средства. Така че мисля, наистина, тук трябва да подобрим нашата дейност. И държавите членки би трябвало да са по... да, да, да, да, да са по-склонни да реагират по-бързо. В противен случай Китай и Русия ще увеличат влиянието си в тези страни. Thank you, Madam Chair. Well, uh... Благодаря, госпожо председател. Питахте ме за административните разходи. В доклада сме посочили, както и казахме вече, че наличието на толкова много проекти води до много по-високи административни разходи и това не е особено разбираемо, което е проблем. Освен това, Европейската комисия трябва да помисли за планове, програми, с които да показва къде се генерират тези административни разходи, каква част от тези административни разходи отиват за кой проект. А, а такива планове и програми нямаше. Herr nochmal, danke. Euh, oui, Madame la Présidente, je ne suis pas très à l'aise pour répondre sur cette question. Трудно ми е да отговоря на този въпрос, защото ако търсим метод, който ни дава възможност да разпределим административните разходи в зависимост от проекти, за да знаем с какви разходи е свързан всеки проект, това би било изключително трудно и скъпо струващо, и не съм сигурен, че би било особено полезно ще има много осложнения, не само в областта на развитието и, и на сътрудничество. Административните разходи са нещо, което следим отблизо. Ние се стремим да ги ограничаваме. Ние намалихме персонала в делегациите, който работи за помощта за развитие, въпреки че средствата за помощта за развитие ще се увеличат в новата МФФ ние няма да използваме тези разходи като критерии при отпускането на помощ. В противен случай ще бъдат предпочетени големи договори, а това ще бъде в ущърп на гражданското общество, работата на терен и подпомагането на най-бедните, които имат нужда от най-голяма помощ. Ето защо тази препоръка в рамките на помощта за развитие едва ли ще е, бъде свързана с голяма полза. Благодаря ви. Благодаря. Искам да посоча съвсем накратко, че административните разходи с 14,7% от разходите през 2011 година в Средна Азия. Това са високи административни разходи и мисля, че ще бъде много по-добре, ако е ясно защо са толкова високи и а, кой административен разход с какво е свързан. За мен това е изключително ценна информация. Колегин Сендон. Sí, eh, yo estoy de acuerdo con el señor Бада, ме парece. Съгласна съм с колегата. Забелязва се централизация, опити за намаляване на административните разходи. Посетих Казахстан и видях някои от европейските проекти. Проблемът е, че не сме видими на място. Когато говорим за, е, за административни разходи, искам да попитам къде са лицата, които работят по тези проекти, тук или там, защото като че ли всички разходи отиват за бюрократичната машина в е, Брюксел. И а, според мен мандатът, даден и от а, парламентарната комисия и от междупарламентарната делегация, беше да посетим конкретни проекти в а, средноазиатските републики. На място наистина проектите се прилагаха и разходите от административен тип бяха за лица наети на място – а може би в този случай пък говорим само за служители на ети тук в Брюксел. Аз не съм сигурна. Са ли това хора, които работят на място и са обучени за да работят там? а, и в същото време те са обучени в ценностите на Европейския съюз. Така ли е, питам представителя на Европейската комисия, когато говорите за хора, имате предвид хората по места, хора, които работят в Средна Азия die, der Frage der Kollegin Sender kann man ja noch die Frage е, всъщност е, въпроса за госпожа, от госпожа Сендер, тези въпроси са към вас. Може ли да ни дадете разбивка на тези административни разходи? Ако не знаете, може ли да ни изпратите в писмен вид? Е, това също би било полезно. Kollegin Sender hat eine Frage gestellt. Е, госпожо Аяла Сендер, е, ви зададохте въпрос. Аз очаквам да се отговори на този въпрос. Е, Всяка информация, с която разполагаме, ние предоставяме на вас. Всяка промяна в административните разходи, може би, ще даде възможност да видим колко е, се пада на Средна Азия но разчетите, с които разполагаме за 2011 година, са сериозни, но пък и спорни. Например, дали да се включим заплатите на хората, които работят на място и как да се определи броят на хората в Брюксел, които работят а, а, за Средна Азия и може би управлението на административните разходи стават все повече предмет на оценка от сметната палата. Дали дейностите след са част от одити или не. Дали нашата практика е съответства на тази на ООН и на други. Това са все сложни въпроси. Ето защо ние казваме, че за нас – въвеждането на нова система за, за изчисление не е приоритет за нас. Ние смятаме, че управляваме добре помощта за развитие с помощта, която ни е предоставена от бюджета и ние работим в съответствие с приоритетите. Ето защо ние се дистанцираме от направеното предложение. Ние сме на разположение но не за нова система за отчетност, за която нямаме необходимите ресурси. Французите казват, не бива да се изхвърля бебето с водата. Тъй като отказахте да се върнете на този въпрос, и това е въпрос и в доклада на нашия докладчик – ние за това се връщаме на този въпрос, защото въпросът е важен, имайки предвид това, което препоръчва Сметната палата. Ние ще се върнем на този въпрос и всички допълнителни информации са важни. Господин Весберг. Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че за онези, които се интересуват, в третия анекс са нашите предоценки. В 38-ма таблица там имаме разбивка на тези административни разходи, така поне доколкото ние установяваме а, всеки разход а, за какво би бил. Euh, Благодаря, в дебата, който проведахме, мисля, че бяха повдигнати някои въпроси, няколко въпроса, с които трябва да се занимаем по-обстойно и комисията би трябвало да ги анализира по-подробно. Борбата срещу корупцията, например. Да, проведахме важен дебат за административните разходи. И трябва да дадем отговор на тези въпроси, но през последните години, когато разглеждаме и анализираме докладите на Сметната палата, виждаме, че механизмите за борба с корупцията, да, казват ни, че има корупция, но не се предвижда никакъв механизъм за борба с това явление. Мисля, че комисията трябва да отправи бързи и незабавни предложения в този смисъл. Това въпрос ли беше или коментар? Въпрос към сметната палата или комисията? Заповядайте. Да, по въпроса за корупцията аз се опитах да бъда ясен по нашия подход комисията са очевидно се представят зле в международните класации. Корупцията е системно явление, то въздейства върху всички сектори на обществото. Ако си сътрудничим в тези страни, ние си сътрудничим в условията на ширеща се корупция на ниво микроекономика ние трябва да осигурим защита на европейските фондове трябва да насърчим преминаването към една по-прозрачна и по-малко корумпирана среда. Ето защо във всички програми за помощ имаме елемент управление на публичните финанси. Ето защо ние включваме елемент реформа на съдебната система на наказателното правораздаване и съдилищата, за да стане системата по-прозрачна. И малко по малко искаме да създадем по-прозрачна среда. Механизмите за борба с корупцията съществуват на ниво проекти. За всички, за всички проекти, винаги като има договор, за доставки, оценката се прави в Европа по прозрачен начин и резултатите са известни. Това са механизми, които защитават нашата помощ. Но веднъж изпълнен договора, когато е неизбежно да възникнат корупционни практики. Ето защо програмата за публичните финанси е един от отговорите. Имаме нужда от е, индикатори за измерване на корупцията. Тези индикатори ни посочват дали една страна е корумпирана или не. Това са всъщност индикатори за възприятието, за представата а, за корупция. Смятате ли, че една страна е по-корумпирана от другите? и въпросите на, и резултата на Transparency International се основават на представата и впечатлението. Ние работим в добра посока, но е много трудно да дадем точни, измерими отговори за това докъде са стигнали докъде е стигнала борбата срещу корупцията. Какво мисли господин Весберг? Въпросът, е, що е то корупция, е голям въпрос. Не мисля, че мога да добавя нещо по него сега. Вече три години се занимавам в одит, с одит в тази сфера. Изготвил съм доста специални доклади в е, сложни държави. Винаги сме изправени пред един и същи проблем. В такива държави корупция винаги има. Добре е да се разбере повече за корените, да има по-ясна дефиниция, но сметната палата все още няма такава, така че не мога да добавя нищо към дискусията. Само искам да посоча, че в тези анкети е зададен въпрос дали през последните 10 месеца сте платили за услуга, която така и така би трябвало да получите без заплащане. Така че мисля, че ако методиката, ако погледне методиката, става ясно, че не става дума само за нагласи, за възприятия. И не си има думата. Sí. Ehm, de todos modos, yo al señor Weisberg me... Да. Господин Весберг, Искам да ви попитам следното. Ако Сметната палата разполага с експерти и ако няма различни формули и говорим за прилагане на определени механизми за борба с корупцията и комисията е права, то тогава явлението е такова каквото е. Имаме доста неясна информация по него. Чисто и просто има определено възприятие, че в държавата има корупция. В някои държави е трудно да се бориш пряко с корупцията. Затова се обръщам към сметната палата, за да попитам какви са инструментите, с които се разполага днес, чисто професионално погледнато, за, за да се борите с корупцията. Давате ни доклади, казвате има ли корупция или няма, като сметна палата. Можем да кажем да, има или не, няма. Имате ли определени измерители, инструменти? Можете ли да направите преценка или нещата да стоят така, както казва и Европейската комисия? неправителствените организации, асоциациите и, и така нататък ли са тези, които ни обясняват всъщност как възприемат те действителността и как мислят, че стои въпроса с корупцията. Това е много по-различно от това да познаваш ситуацията конкретно и детайлно или чисто и просто гадаем дали има или не и какво се случва с европейските средства. Европейската комисия справо отбелязва, че аудитите, анализите са нещо скъпо. Понякога дори струват повече от помощта, която се дава за проектите. Проектите, които аз видях, бяха много впечатляващи. И ако човек е на място в тези държави, е, се конкурира с други държави, като Китай и така нататък, то тогава трябва да се поеме известен риск и да се види какви са разходите и какви са ползите, защото трябва да се види и отговорността, каква ще бъде. Uh, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че излизаме отвъд целта и приложното поле на този одит. Ние не сме се занимавали с одит на корупцията, а с това, което извършва Европейския съюз в Средна Азия. Корупцията винаги ни засяга. И Световната банка, и ОИСР имат свои инструменти за измерване на корупцията, прави се анализ на риска и така нататък. Това, което най-общо мога да кажа от опита си е, че когато започне работа с група държави, където корупцията може би е по-висока от други държави по света, трябва да се направи много внимателен анализ на риска, да се види какво очакваш, каква е средата, в която ще работиш. И това е интересен одитен въпрос за друг вид одит, който би могъл да разгледа тези въпроси. Според мен не става дума само за възприятие за корупция, а за наличие на корупция. Тази корупция засяга работата по места. И това не бива да се забравя. Не говорим само за това какво мислят хората, дали има, а за това, че има корупция. Председателката ако може да направим изслушване с Transparency International, би било добре, би тогава и тях би трябвало да запитаме как се измерва корупцията, как те измерват корупцията. Господин Перньо или господин Целер, е, кой иска още думата? Господин Целер. Трябва да сме много внимателни и да видим положителните страни. Сега ние говорим за корупцията, но в крайна сметка това са мерки, които се дават в рамките на хуманитарната помощ от комисията. Става дума за здравеопазване, става дума за намаляване на смъртността сред родилки и деца в Узбекистан, например, борба с дрогата, подкрепа към неправителствените организации. Работим с експерти на място. А говорим за корупция. Корупцията се случва в областта на економиката. Може би би трябвало да запитаме държавите членки как те възприемат корупцията, защото те правят, те имат економическите връзки с тези страни. Така че корупцията е проблем, но ние не би трябвало да, да даваме средства за толкова много средства за борба с корупцията. Ние даваме макрофинансова помощ. Ето, например, един проект в Грузия, а, а именно проект за подобряване на заплатите на полицаи и учители. Е, така те е, като държавни служители ще са по-малко склонни да попадат под влиянието на, влиянието на корупцията. Е, такива мерки би трябвало да се ангажират също и с измерението корупция. В противен случай, е, от друга страна, исках да кажа нещо за административните разходи, господин Веспергер говори за приложение 3. Наистина, там какво се вижда? Виждам, че тук са изчислени административните разходи, които са вътрешни за комисията, а не административните разходи, които възникват на място. Така че тук виждаме административните разходи, които падат на комисията. Господин Затовски искаше думата. Моля. Я бих навасал тъй на колегу. Благодаря, госпожо председател. вие там. Европейската сметка, сметна палата казва, че има много високи административни разходи и е трудно да се разбере какви се. Говореше се за 14,6% от е, сумата, която се отпуска. Това явно са само административните разходи е, на Европейската комисия. Може да има и други административни разходи, допълнителни. Че знаем ли нещо за структурата на административните разходи. Не знаем какви са тези административни разходи. Това не е хубаво. Не звучи добре. Искам да разбера какви са те и ви благодаря предварително за отговора, който ще ми дадете. Комисията ни даде един, е, каза, че ще ни изпрати работен документ, а сега бих дала думата на господин Весбергер за цитат от неговия доклад. Не, той не иска думата. Добре, нека тогава изчакаме а, какъв документ ще ни изпрати комисията. Господин Бенгер. Е, в заключение искам да благодаря на господин Весберг и на представители на комисията за проведения дебат. Благодарен съм и за препоръките и заключенията на доклада на Сметната палата и както посочих в своите предложения, много е важно да подходим към въпроса за борба срещу корупцията, тъй като той е свързан с доверието в нашата дейност. Благодаря на комисията за това, че напомни това. Ние решихме да увеличим по финансовата помощ за развитие за Средна Азия с 30%. Необходимо е да има уточнение по административните разходи. Но е изключително важно в бъдеще да предприемем всички необходими усилия да има доверие в нас и нашата дейност. Това е свързано с нашата политика спрямо населението, което определено има нужда от нашата помощ. Благодаря. Сега преминаваме към точка 5 подобряване на данните за брутния национален доход, прилагането на по-структуриран подход. Докладчик е колегата Стес от името на Сметната палата. Имаме представител господин Цвикъл. Имате думата, господин Цвикъл. Мадам Чер. Госпожо председател, господин Стаес, представители на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви за тази възможност да, да изложа доклада на Европейската комисия за подобряване данните за брутния национален доход или БНД. Първо, е, много е важно да имаме точна информация и защо ще говоря за това на първо място. След това ще кажа какво установихме и накрая препоръките. Съвсем накратко трябва да кажа, че палатата установи, че на че един по-структуриран подход, по-фокусиран подход ще подобри ефективността на извършваната от комисия работа по проверка на БНД. Защо е важно тези данни да бъдат събирани точно и защо са важни и БНД и БВП. Първо, фискалните и економически отношения зависят от висококачествени статистически данни и изчетоводни данни, които се обменят между държавите членки. Когато няма фискална транспер, прозрачност, то тогава правителствата не могат да разберат каква е точно фискалната им позиция, което видяхме по време на кризата, която се осложни от липсата на такива. За бюджетното ниво в Европейския съюз е, много важно да се знае, че БНД се използва за финансиране на бюджета 100 е, милиона евро е, и ако приноса БНД на държавите членки зависят от това, има риск всяко свеждане до по-ниска стойност на БНД или по-висока стойност от определена държава членка може да доведе до увеличаване и намаляване вноската на други държави членки. И така, накратко, точността а, на вноските на държавите членки може да се гарантира единствено и само ако се проверяват точно а, данните за БНД, което се извършва от комисията. Анализ на риска при тази проверка всъщност бе аудитиран от нас. Какво установихме? Палатата установи, че проверката от страна на Европейската комисия може наистина да подобрява данните за БНД на държавите членки. Но палатата също така установи, че тази проверка не е достатъчен дистрактор в процеса и по-точно. Установихме различни примери за това, че не се прилагат правилно правилата нямаше качество, що се отнася до компонентите 19 на брой в 5 държави членки, които влагат или имат най-голяма вноска, което сме описали в доклада си. Това не оказва въздействие върху общите е, ресурси, основани на БНД. Те обаче са важни за изчисление на вноската на всяка една от държавите членки. Едно от нашите заключения е, че за периода 2002-2007 вноските на пете големи държави членки, които са аудитирани, Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия и Испания, са ще ли да бъдат различни, ако СН-25 е било приложено правилно и качеството на е, оценките е било точно. Тъй като Европейската комисия няма никакви резерви по този въпрос, това вече е минало. Докладваме също така в наблюденията си за това какви са причините за слабостите, които отбелязваме или липсата на ефективност в работата по проверка на комисията и те са следните. Що се отнася до структурата на тази проверка, установихме, че Европейската комисия не е планирала и нито е имало предварителна авторизация на работата, тъй като рисковете в държавите членки по събиране на данните не са били оценени правилно. Що се отнася до самия процес на проверка, установихме, че Европейската комисия не е прилагала един последователен подход, когато е извършвала тези проверки в държавите членки, което пък е довело до слабости при изпълнението на преките проверки и липса на критерии за определени резерви към определени държави. Установихме, че Европейската комисия не е извършила достатъчно работа на това ниво. И третата част на работата която е свързана по отчетността, смятаме, че проверката не е докладвана достатъчно добре на комисията по БНД. Какви са нашите препоръки за подобряване на този процес на проверка? Имаме 9 препоръки, които може да бъдат групирани последния начин. Първо, Европейската комисия трябва да направи формализиран анализ, като вземе предвид и разходите, и ползите, и да се съсредоточи върху материалните компоненти и онези, които са свързани пряко с БНД. След това процеса на проверка на Европейската комисия трябва да има структуриран структурирана оценка от количествен и качествен тип и това, което казах по-рано, оценката на тези компоненти БНД подборът на тези елементи трябва да отговаря на анализа на ползите и разходите. На трето място трябва да се обърне специално внимание на цялостния подход и използването на сравними процедури от държавите членки, например, за да се отрази сивата економика. След това Европейската комисия трябва постоянно и последователно да проверява тези данни, както и управлението на собствените ресурси на основата на БНД. Палатата е, най-общо е удовлетворена от това, че Европейската комисия е приела, че има нужда да се предприема действия и смята да направи промени в тази система, което ще се прилага при следващия цикъл на проверки, който започва след септември 2015 година. Тогава ще можем да видим дали вноските на отделните държави членки към бюджета са изчислени по-справедливо и че всяка държава членка плаща своя справедлив дял. Благодаря. Благодаря за доклада. Е, той осветлява приходната част на бюджета. Това е много важно за нас. Е, сега господин Стес има думата. Ik, uh, ik wil uh, de rekenkamer. Uh... Благодаря. Уважаеми колеги, аз искам да благодаря на докладчика от Сметната палата. Сметната палата е работила много точно и ни представя един много ясен доклад. Виждаме колко сериозно е положението. Аз още не съм завършил своята работа. Едва след е, вторник в миналата седмица имах разговор с е, представители от е, Евростат и с други колеги и това бяха моите първи разговори, които обрисуваха темата. Но така или иначе, Моите политически заключения още не са готови. Предлагам ви след изслушването да ми дадете малко време, за да подготвя своя писмен доклад. Като в последствие може да обсъдим темата още веднъж на последващо заседание. Сега, пътят към достоверните данни и БНД. Според мен, данните, които ние получаваме, са правилни. По принцип, изхождаме от тази презумпция и изведнъж установяваме обаче, че в този контекст има нужда от критика. Е, докладът е много технически, това е така, но резултатите са много важни и те засягат вноските на държавите членки. Засягат и дискусиите, които се разгарят винаги, когато става дума за бюджета. Има конфликти между държавите членки и от политическа гледна точка нещата са вероятно много технични, но на практика Виждаме колко са важни техни, технически спецификации. Колегата от Сметната палата каза, че вноските, които проистичат от компонента на БНД, представляват 70% от бюджета. Освен това, установяваме, че цяла редица сиви економики допринасят към БНД и те също трябва да бъдат изчислени като компонент. Преди няколко седмици темата също бе обсъждана. Има економики, в които се генерират големи приходи, е, които са е, полулегални, например проституцията, контрабандата. Аз искам ясно да покажа за какво става дума. И бих искал да се движа в линията, която очертава сметната палата. Ето точките римски 6 и 7. Сметната палата казва, трябва ни една стратегия на проверката, подход на проверката и това трябва да дойде от комисията. Критики към комисията са, че риска не е оценен правилно. Комисията обаче предлага последователен подход, който обаче за съжаление не е адаптиран към всички държави членки. Няма не са правени директни проверки винаги и критериите не винаги отговарят на спецификите на държавите членки. Така сега към Римско седмо. В определени случаи на контрол, пост по отношение на стандарта ЕСА 75, виждаме, че тук тези стандарти не винаги са спазени. Моят въпрос е, комисията не е ли забелязала, не е ли забелязала че съответните данни не са били верни, че не са били подадени на време. Това са все неща, които заслужават нашето внимание. На следващо място аз говорих с колеги от Сметната палата, от, е, с колеги от Евростат и заедно мислихме за това, че вероятно някои държави членки са плащали прекалено много или прекалено малко като вноска. Хубаво е да имаме конкретните резултати тук. Колегите казаха, ние не може да кажем колко точно дадена държава членка е платила в повече или в по-малко. В точка 54 се казва качеството на контролите от Евростат за Белгия, Италия и Холандия. Казва се, че качеството на данните не било такова, че да позволи на Сметната палата да направи пълен одит. Компонентите на БНТ на тези държави не са били от достатъчно добро качество и вследствие на това контролите от Сметната палата не са могли да бъдат проведени или поне непълноценно. Според мен това също е една много съществена критика в доклада на Сметната палата. В разговорите с тези две институции, а именно с Сметната палата и с Евростат, от тези разговори разбрах, че Евростат и комисията са съгласни с критиките на Сметната палата и смятат да подкрепят всички препоръки от Сметната палата. В някои случаи повече, в някои случаи по-малко. Но тук трябва да отбележа, има и определени времеви ограничения. Евростат отбелязва, че цялата стратегия на бъдещата верификация на бъдещите контроли в момента тези структури се обсъждат. През 2015 година, до края на 2015 година, тези разговори трябва да приключат. Мисля, че тук ключова дума е да имаме едно пълно, пълен анализ, изчерпващ анализ. Процедурите трябва да са изчерпващи. Ето, например, в точка 6 да се говори за сивата економика. Сивата економика е много важна а, и по отношение на конкретните данни политически трябва да изискаме процедурите да станат по-кратки и определени резерви да се обработват по-бързо, да се реагира на тях по-бързо. Мисля, че Евростат полага много усилия за подобряване на процедурата, но ние като комисия по бюджета трябва да следим дейността на Евростат. Евростат се опитва да подобри и ускори процедурите, да ги допълни, така е, но ние трябва да кажем, че една от политическите препоръки трябва да бъде, че ние трябва да имаме възможност да се произнасяме а, по това дали да се да се даде статус на освобождаване на отговорност за съответната година. казахме, до 2015 година процесите, процедурите ще бъдат окончателно формулирани, но имаме две години до тогава почти. Това е много време. Трябва да помислим как ще реагираме през това време. Както казах, Моите данни за момента са все още свежи, не, за това не бях много структуриран в момента, но следващия път ще се погрежа да имаме писмен текст. Председателката, а, благодаря наистина, данните са понякога много очудващи. Аз имам два въпроса, а именно, какви са последствията за европейския бюджет от тези развития, за които тук става дума. Мисля, че трябва да говорим по този въпрос и а, при дискусията за освобождаване на, за освобождаване на отговорност. А, от страна на Евростат при нас е господин Витвос или господин или госпожа Штапел Вебер, а, кой ще вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Аз се казвам е, Штапел Вебер и съм директор в Евростат. Моят колега ми помага в работата. Благодаря, госпожо председател, за тази покана да говоря пред вас. Благодаря и на господин Свекълт за изложението. Тази проверка се проведе в момент, в който комисията ревизира регламента за БНД, което е правното основание за регламента в съответствие с решението за собствените ресурси и изпълнението на системата за собствени отчети. Това е статистическата рамка за изчисление на БНД от септември тази година. Европейската комисия ще обръща голямо внимание и ще отчита днешния дебат и становищата, които, с които ще излезе парламента. Искам да се спра на някои от препоръките на Сметната палата. Искам да подчертая, че много от тях вече са изпълнени и комисията е предоставила данни на докладчика. Сред тях е общата резерва в нашата работа и разработването на по-добри индикатори за доклада за БНД. Сред тези теми, които в момента разглеждаме и които изпълняваме, аз ще се спра на три теми, които бяха споменати от двамата оратори. Първо, призовът, призивът за по-структуриран подход. Комисията в момента прави планове за следващия кръг проверки. Те ще започнат в края на 2015 година. Те ще включват по-структурирана програма, в това число анализ на риска и ще отчитат ефективността на разходите. Знаем, познаваме метода препоръчван от Сметната палата. Моделът включва метод на пряка проверка. Той ще допълва съществуващите предимно количествени подходи. Заедно с това структурата на отчетността ще се усъвършенства. Тези мерки ще бъдат приложени от 2015 година. Също така възникна въпросът за това дали има грешка в проверката от страна на Евростат. Искам да подчертая, че има много малко области, в които сметната плата е над... се е натъкнала на отклонения. Там, където е имало такива, комисията е предприела незабавни дейности. Имаше три случаи, в които вноските на държавите членки са замразени, докато проблемите се разрешат, така че в крайните изчисления няма влияние върху всички държави членки. Тези три случая са свързани с 123 конкретни резерви и три общи резерви, и за представени от Евростат. Също така бих искала да се върна на въпроса за изчерпателността и това е третият въпрос, с който ще се занимая. Тема за изчерпателността винаги е бил в центъра на дейността на комисията в областта на проверката на БНД. Комисията винаги търси по-добри начини за измерване Бих искала да ви дам само един пример, защото трябва да разберем, че изчерпателността не се ограничава само до незаконните дейности. Използвам този пример, защото той беше обсъден. До сега някои държави членки не са включвали някои незаконни дейности в отчетите си, а други са го правили. Затова комисията е определила срок всички държави и членки да ги третират по един и същи начин в отчетите си. И ето, за тази цел беше необходимо да се разработи методология и да се помогне на държавите членки, за да направят това по съпоставим начин. В плановете за следващите проверки ние ще включим по-сравними описания на подхода на страните към недекларирана дейност, за да има повече хармонизация и да може да се провери това, което е, изпълнява държавите. Инвестициите в човешките ресурси. През последните две години ние работим по този одит и мисля, че възоснова на тези усилия ще можем да осигурим сравнимост на данните за собствени ресурси. Госпожо председател, искам да отговоря на един въпрос, който вие зададахте. И това е въпроса за последиците за бюджета на Европейския съюз. Искам да подчертая, и това беше казано и от преждеговорившите, проверката на БНД не е проверка на общото ниво а за справедливостта на вноските на държавите членки. Така че няма да повлияе върху общия бюджет, а върху разпределението между държавите членки. И това е причината, поради която комисията прилага подход на партньорска проверка към тази проверка защото в интерес на държавите членки е да се следят една друга и да са сигурни, че всеки плаща делът, който му се полага. Цифрите се одобряват от Комитета по БНД и държавите членки трябва да полагат усилия, за да са сигурни, че плащат своя справедлив дял. Благодаря. Естествено, всички искаме всички да плащат справедлив, своя справедлив дял. А но ако беше така, щяхме да работим много по-малко, щяхме да имаме много по-малко работа. Благодаря ви за обяснението, но защо всъщност толкова дълго време се допускат грешки? Защо отдавна не сте се опитали да премахнете грешките? Къде е проблема? Дали в държавите членки или някъде другаде? Ето, разбирам, че има анкети. Тези анкети понякога не се попълват от държавите членки или пък се попълват различно. Ми тогава мисли си, в крайна сметка, това е лек проблем за решение. Въпросът е, защо трае толкова дълго време? Защо по-рано не се упражни повече натиск, за да се премахнат тези дефицити? Трябваше да се изготви доклад от Сметната палата, за да видим остротата на проблема. И не разбирам всъщност къде се корени проблема. Моля, ако можете да ме осветлите. I'm sorry, I forgot. <laughs> Thank you, madam. Е, извинявайте, забравих да си включа микрофона. Благодаря, госпожо председател. Ще се върна на първия ви въпрос. Защо сме го приели? Европейската комисия не е приела това. Когато не сме удовлетворени от определен отговор, ние налагаме резерва върху сметките на тази държава членка, т.е. замразяваме приноса или вноската и не приемаме е, заявените нива. Има държави членки, които попълват е, инвентарния списък и когато това стане по начин, който не одобряваме, изпращаме също така мисии по проверка, така че не смятам, че е справедливо да се каже, че сме приели този начин на работа през продължителен период от време. Това, което е вярно обаче е, че държавите членки, част от тях включват е, сивата економика. Е, в момента поправихме това, защото по ИСА 95, а не 2011, вече стандартизирахме нещата. Казах, че от днес е това. Но има такива сфери на сивата економика, които са много сложни и ако бяха видими, ако не беше сива економиката, щеше да бъде измерима. Затова трябва да намерим методи и най-добри практики в държавите членки, за да има наистина надежни сметки. Благодаря. Но от 10 държави членки, 8 държави членки са били проверени и са се получили доста алармиращи резултати. Бих искала да разбера, защо трае толкова дълго време, за да се предприемат решителните корективни мерки. Естествено, ние всички приветстваме тези мерки, но защо трябва толкова дълго време? защото смятам, че някои неща можеха да се направят по-рано и от страна на Евростат, и може би от страна на, на Сметната палата можеше да се упражни повече натиск. Um, thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Защо е отнело толкова време? Европейската комисия вече 25 години се занимава с тази задача и в тези 25 години постоянно имало усъвършенстване и постепенно подобряване на начина на работа. Смятам, че сме се опитали да поправим грешките си. Има обаче критики, които приемаме. Например, трябва да подобрим документирането, за да може заключенията ни много лесно а, да могат да бъдат контролирани отвън. отвън. Това предвиждаме за следващия кръг а, и сега работим по начини за подобряване на документирането на дейността. Това обаче не означава, че не сме работили по тази тема. Благодаря. Wenn es von, von Seiten der Kollegen keine Wortmeldungen gibt. Ако колегите нямат въпроси, в такъв случай ще дам думата отново на господин Бинкъл. На, на господин Стас. Съвсем накратко, защо отнема толкова дълго Евростат да отговори, но в доклада казваме как става това. Трябва да се отбележи, че в годишния доклад на Сметната палата казваме, че например, когато през 2012 година Евростат приключи инве... приключи с общите резерви, направихме одита. Това е първият доклад, от, одитен, от аудитиращ орган за общоевропейски статистики за БНД. Според нас е много важно не само за да определим вноската в основа на БНД, но също така и по и с оглед на процедурата за прекомерен дефицит. На следващ, следваща година ще проведем още една проверка – Вноските на държавите членки зависят от тези данни. И за да сме сигурни, че данните са сравними, че качеството им е добро и надежни, и във всички 28 държави членки има изчерпателност, всъщност това беше нашата цел. Но дали трябва да се съсредоточим върху риска или материалния елемент ако е, Евростат би трябвало да може да анализира това, което е в първа таблица. Разбира се, ние сега искаме да видим какво ще, как ще предприеме следващата дейност през 2015 година и вече предвиждаме последваща дейност по този доклад, където ще смятаме да въведем усъвършенствания по тази дейност. В известен смисъл ние сме в непозната територия. Много е важно не само колко паш държавите членки, а дали източникът на данните е достатъчно надежден. Ще бъда съвсем кратък, госпожо председател. Мисля, че остава значителна работа. Предстои ни много работа и, както казах, това ще бъде част от процедурата за до година. Също така и процедурата, която предстои. И за следващите процедури това ще бъде задължителна част и аз се боя, че ви възлагам нова задача на вас, госпожо председател. Както казах, раз разполагам с допълнителна информация, която получих в петък. Тя беше включена в доклада и ние ще я обсъдим. Благодаря. ние ще се върнем на този въпрос. Благодаря за участието. Сега преминаваме към шеста точка, специален доклад номер 2 от 2014 година дали добре се управляват преференциалните търговски режими. Господин Могоруца от Испания представлява Сметната палата. Докладчик от парламента е господин Барстас. Думата има представителя на Сметната палата. Госпожо председател, членове на комисията, първо искам да ви поздравя и вас, госпожо председател и останалите членове, за това, че бяхте назначени за членове на тази комисия. Желая ви успех! Искам да благодаря на комисията за това, че ме покани, за да представя специалния доклад по отношение на преференциалните търговски режими и дали добре се управляват те. За мен е радост да работя с вас. Ще ви предоставя подробна информация за нашата работа. Също така високо ценя работния документ, изготвен от докладчика господин Стас. Този документ точно резюмира доклада на палатата. Той е добра основа за нашия дебат. Превесвам също така и интереса на другите парламентарни комисии към доклада – Знам, че Комисията по международна търговия е поканена да присъства тук днес след обяд. Ще бъда на разположение на комисията Инта, за да представя доклада и пред тях. Ще започна сега с общо представяне на този одит и какво всъщност пише в специалния доклад, 2 от 2014 година. В този доклад палатата всъщност преценява дали преференциалните търговски уредби се управляват добре. Те са основен инструмент на политиката на Европейски съюз за търговия с останалата част от света. Те носят економическа полза и за Съюза, и за страните партньори на Съюза, и за това Европейската комисия трябва добре да ги прилага и управлява, за да може да опази европейския интерес. Освен това, тези режими са част от политиката на Съюза за подпомагане на економиките на развиващите се страни с насърчаване на устойчиво развитие и изкореняване на бедността. Преференциалните търговски режими са споразумения, по които Европейския съюз и търговските му партньори дават преференции в контекста на търговията помежду си. Обикновено това означава намаляване или премахване на вносните тарифи, които са част от приходната част на европейския бюджет – Що се отнася до вноса и преференциалните тарифи, последните данни показват, че преференциални търговски режими покриват търговия между Съюза и 180 държави. Общият, общата стойност на стоките, които влизат в Съюза, възлиза на над 242 милиарда евро, което всъщност е 14% от вноса в Съюза целта на този одит беше двойствена. От една страна се направи оценка на това, дали Европейската комисия точно оценява економическото въздействие на преференциалните режими и преди да подпише такъв режим и след неговото влизане в сила. На второ място Целта беше да се види дали контролните проверки, които се правят по вноса, такъв, в такъв режим, са ефективни, за да сме сигурни, че вноса няма да доведе до а, а, неправилно използване на такива режими, което ще доведе до намаляване на приходите на Съюза. Нека да ви кажа какви са заключенията ни. И тук а, искам да кажа две основни неща. Първо, що се отнася до оценката на економическото въздействие на одита – трябва да кажа, че одите установи, че независимо от подобряването на инструментите, Европейската комисия не е преценила достатъчно добре всичко, цялото економическо въздействие от режима, който смята да въведе. Затова изготвящите политики, заинтересованите страни не са, добре, не са били добре информирани за потенциалното економическо въздействие на един такъв търговски режим. На второ място, що се отнасят до проверките, които са направени при вноса на стоки, държавите членки и техните митнически органи трябва да се опитат да направят така, че само позволени стоки, които са които идват от страните по происход, трябва да бъдат обект на намалени тарифи. Установихме, че в някои държави членки има пропуски в това отношение това отношение аудитор, аудиторите смятат, че приходите, които потенциално са били загубени поради пречки в държавите членки 2009 година, възлизат на 655 милиона евро, което всъщност е 6% от митническите сборове на държавите, в които е направен одита. Освен това, одитът показа, че има неточности при контрола от страна на комисията върху държавите членки и изнасящите страни партньорки, що се отнася до преференциалните търговски режими. Според палатата, настоящата правна уредба на такъв тип режими не съдържа достатъчно предпазни мерки, които да защитат финансовия интерес на Съюза. Госпожо председател, госпожо председател почитаеми депутати, с такава цел обикновено излизаме а, и с препоръки, като искаме да подобрим економическото въздействие и за това препоръчваме Европейската комисия първо да направи цялостен количествен анализ на евентуалното економическо въздействие на всеки нов такъв режим. Правейки всичко това, Комисията трябва да направи така, че преговарящите да получат анализа на време и да включва в работата си Евростат при а, качествената оценка на източниците на статистически данни. Освен това, комисията трябва да направи средносрочен и последващ анализ и оценка, за да види до каква степен търговските режими отговарят на политическите цели и докъде тяхната работа може да бъде подобрена в основни економически сектори. За да може да се увеличи защитата на финансовите интереси на, съюзи, на Съюза, Европейската комисия трябва да направи така, че държавите членки да имат общ начин за анализ и трябва да направи така, че държавите членки да подобрят ефективността на системите за управление на риска и стратегии за проверки. Трябва да извършва мониторинг, за да прецени кои държави изличат полза от тези режими, за да предотврати загуби за бюджета. Европейската комисия трябва също така да предприеме последващи действия след разследване на Олаф. Трябва да има реципрочност при търговски взаимоотношения и да се възползва от налагане на предпазни мерки. Накрая палатата смята, че Европейската комисия трябва да насърчи сертификатите, с които в момента се използват, са сертификати на износителите. Благодаря. Vielen Dank, liebe благодаря, колеги. Е, това е също проблем, свързан с е, приходите. Ние се, раз... Ние се занимаваме много с разходите и много по-малко с приходите. Но е, и това също може би е проблем. за какво говорим? При 2000... През 2011 година говорихме за 214 милиарда евро като приходи. И тогава имаше голяма е, критика, е, заради което благодаря на, е, на Европейската сметна палата, е, защото това са все полуки е, от тези споразумения, полуки, които може да приложим при ТИТИП. Сега думата има господин Стас. Благодаря, госпожо председател. Аз наистина мога да подкрепя вашите последни слова. Така е. Искам също да благодаря на Сметната палата за доклада. Смятам, че екипът от Сметната палата е свършил много добра работа, много добре е анализирал системата на преференциалните търговски режими в моите политически заключения правя препратка към 19 точки, най-напред заключението, че буди загриженост факта, че комисията не оценява адекватно економическите последствия на тези режими и на второ място пълнотата на доходите, които се генерират по този начин, не се окачествяват правилно. Освен това, заключенията си включвам факта, че най-голям приоритет за нас трябва да бъде да включим трябва да включим осветляването на всички предимства, на всички дефицити при съставянето на сценарии, когато подписваме подобни споразумения. Това е много важно, за да възвърнем доверието на гражданите. Не смятам, че е приемливо, че във всички, че в много случаи в така наречените споразумения за сътрудничество, не смятам, че при последващата оценка за устойчивостта не смятам, че е добре, че тези оценки или липсват, или не са пълни. В някои случаи данните са стари, а в случая на Чили оценката на въздействието бе съставена едва след подписването на споразумението. Така че това е едно от политическите ми заключения. Трябва да настояваме оценката на въздействието да се издава преди подписването на съответното споразумение за преференциален търговски режим. естествено тези оценки на въздействието трябва да се публикуват, трябва да са обществено достъпни при държавите, е, обхванати от общите преференции, Сметната палата установява, че международните разпоредби за човешките права, разпоредбите на Международната организация на труда, всички тези разпоредби не са били приети в много от споразуменията, за преференциални търговски режими. Мисля, че това не може да приемем, защото това са все точки, които са основни за нашата политика. Заложено е и в договора от Лиса, Лисабон, че нашата политика трябва да отговаря на тези ценности. На следващо място аз се обръщам към парламента в рамките на определен срок и тук Имам предвид октомври до октомври 2015 година. До тогава парламента трябва да бъде информиран за мерките, предприяти от комисията след като е приложила нашите препоръки и препоръките на Сметната палата. Тоест, до октомври 2015 в рамките на втората процедура по освобождаване на отговорност, до тогава трябва да знаем какво смята да предприеме комисията. Според мен, трябва в политическите си заключения да включим и оценка на економическите аспекти на преференциалните търговски режими. Тези аспекти трябва да бъдат, според мен, заострени. Оценката на въздействието, свързани с устойчивостта, тези оценки трябва да бъдат предоставени при всички споразумения и то по адекватен начин, по един измерим и сравним начин. Мисля, че това е много важно заключение също. Освен това, смятам, че би трябвало да включим Евростат в качествения контрол, защото е, количествения контрол е едно нещо, но качествения контрол е друго. Количествения контрол включва контрола на статистическите данни и оценките на устойчивото развитие. Освен това, е, трябва да има повече междинни оценки и последващи оценки на всички търговски, е, преференциални търговски режими. Освен това, нашите цели, нашите политически цели, които са заложени в споразуменията, те трябва да бъдат наистина приложени. И това трябва да бъде възможно да подлежи на контрол. Що се отнася до финансовите интереси на Съюза? Тук трябва да предотвратим прахосването на парите на дънакоплатците. И тук смятам, че рисковите профили на съответните страни играят основна роля. Държавите членки трябва да предприемат обща политика по отношение на оценката на риска. Мисля, че оценката на риска е много важна. Тук трябва да има една обща база за действие, така че загубите за европейски бюджет да са минимални. Освен това, трябва да се провери до каква степен до каква степен държавите членки провеждат своите контролни стратегии. Само така ще може да ограничим загубите в европейския бюджет. Освен това, трябва да накараме нашите партньори да предприемат превентивни мерки, когато става дума за взаимна подкрепа. За анализа на риска искам да добавя също нещо много, още нещо много важно, а именно анализ на ситуацията в страните на място и там, където има съществени пропуски, да се извлечем полки и да не допускаме тези пропуски да се повтарят. Да не се утвърждават с други думи зловредни практики. Към Олаф имам още една препоръка. Разследванията, които се провеждат от страна на Олаф, тези разследвания трябва да се подобрят, да станат по-ефективни защото тук също виждаме, че процесите са ограничени във времето, има големи отлагания, закъснения и това е непродуктивно. Накрая. Смятам, че може да искаме от комисията да тя да ни представи един общ преглед – за възстановяванията, които комисията е изискала. Предлагам да поставим като четен период периода 2010-2014 година за проследяване на възстановяванията, защото тогава може, за този период може да преценим какви са били разходите за европейския дънакоплатец. Освен това, бих изискал по-добра информация за компактната инициатива в Бангладеш. Трябва ни, трябва ни повече информация за Бангладеш, за да преценим какви са постигнатите резултати. Това бяха моите препоръки, госпожо председател. Благодаря. Трима колеги искат да се изкажат господин Либерацки. Dziękuję bardzo. Przyglądaliśmy się projektowi sprawozdania. Благодаря. Прочетах документа на господин Стайс. Най-напред искам да благодаря на Сметната палата за извършната от нея огромна работа. Господин Стас представи някои заключения, които са примливи за нас, но имам един общ коментар. Когато чета отговорите на комисията, какво виждаме там? Комисията смята, че трябва да има увеличение, повече мерки за защита. Комисията е съгласна и така нататък и така нататък. Имам един въпрос, свързан с предишният въпрос, който обсъждахме. Ако не беше сметната палата, ако не беше нашата парламентарна комисия по бюджетен контрол, щеше ли да може комисията сама да следи резултатите? Мисля, че това би трябвало да е така. Разбира се, ние би трябвало да направим оценката на въздействието на по-голям мащаб. Трябва да организираме пропуснатите приходи. Трябва да видим каква част от приходите са били загубени. Разполагаме с списък за страните, които изнасят в съответствие с преференциалните режими. И сумата, за която става дума, е доста голяма. Трудно ми е да повярвам в наказаното на комисията, че оценката на въздействието ще се проведе едва сега. Малко, труд, малко лесно се измъквате. Съгласен съм господин Стайс, когато обсъждаме освобождаването от отговорност за комисията, ние ще обърнем внимание на тези въпроси, тъй като това е нещо като игра и комисията като че ли не си спазва задълженията. Бяхме информирани от Сметната палата, ни се обръщаме към Сметната палата им казваме, вижте какво каза за вас комисията. И след това ни отговаря, да, да, ще се поправим. И сега, след като ще се създаде нова комисия, ние ще ги следим по-отблизо. Госпожа Сендер, Благодаря, госпожо председател. Докладът е много интересен. Благодаря за това, че повдигнахте въпрос, който за мен е много важен, а то е да сме сигурни, че малкото средства, които се одобряват, а средствата непрекъснато се урязват, да, така, тези пари да не ни изтичат между пръстите, нито пък а, в контейнерите по пристанищата. ОЛА, в службите за сигурност, а, митническите органи, а, пристанищните органи не могат да проверяват всичко. Е, там се преминават огромни количества контейнери. Физически е невъзможно всичко да бъде проверено. За това искам да благодаря на всички и да кажа, че трябва да е, навлезем повече в дълбочина по този въпрос. Тези режими стават все повече и повече. Казват на Европейския съюз, че трябва да следи внимателно как стоят нещата с нашата устойчивост. Да се погрижим да има коректна оценка на въздействието да видим как се спазват социалните права в двете страни на уравнението. Понякога казваме, че социалните права се подобряват в бедните и развиващи се страни, само че това се оказва невярно. Що се отнася до правните разпоредби, ами вижте, ние сме съзаконодатели и можем да наложим вето. Правните разпоредби не ни осигуряват гаранциите за защита на европейските финансови интереси. Ето това трябва да е една от основните ни насоки в бъдеще. И в заключение искам да ви напомня и съм съгласна с казаното от Сметната палата и от господин Стаес, трябва да се погрижим така, щото ОЛАФ, да, разбира се, те трябва да се опитат да възстановят мак, максимално сумите, но е, трябва да съсредоточат дейността си и върху превенция защото така могат да бъдат защитени нашите финансови интереси. Имаме нужда от гаранции за гражданите и собствените ресурси, с които разполагаме и които ни ги съкръщават непрекъснато, трябва да бъдат защитени. Всички режими, които бяха подложени на критика, фермери, а, граждани и така нататък. Всички те трябва да разполагат с гаранции, че се прави всичко възможно. И така. Аз имах един въпрос. В приложение едно има списък на държавите членки, които внасят по преференциалните търговски режими от 2011 година. Искам да попитам, след като е внесено повече, е не, че съм прочела всичко, дали са използвали в по-голяма степен на преференциалните търговски режими, повече пари ли са реализирали? По-високия процент означава ли, че Европейския съюз е понесъл загуби. Просто търся баланс между различните цифри. Въз, възможността да се използват преференциалните търговски режими за внос и какво е въздействието върху бюджета като цяло. Сега думата има Томас Дойч. Благодаря. Уважаеми колеги, въпросът е дали добре се управляват преференциалните търговски режими. И когато аз за първи път видях заглавието на доклада, си мислех, че документът ще е скучен и темата ще е скучна. и че ще водим дълга дискусия без смисъл. Мисля, че наистина заглавието е скучно, но специалният доклад е много ценен документ и бих казал много интересен документ. Затова съвсем сърдечно искам да благодаря на Сметната палата и да благодаря на колегата Стас, който е свършил многоценна работа. Искам да спомена три аспекта на доклада. Една от темите бе засегната и от господин Стас. Първият въпрос е свързан с оценките на въздействието. Тези оценки не винаги са били провеждани. Европейската комисия два пъти не е изпълнила задълженията си. Първият път, когато тези оценки на въздействието са били правно обвързващи и във втория случай, когато тези оценки не са били предписани, но са били пожелателни. Знаем, че има списъци с тези режими и споразумения с търговски преференции. От 13 такива споразумения, 7 а, споразумения са били контролирани. А Сметната палата е установила, че Оценките на въздействието, които са били проведени, не са били достатъчно добре осъществени. Кой е виновен за това? Мисля, че няма да стигнем в днешната дискусия до е, ясно заключение. Но става дума тук за голяма сума пари. Вижда се, някой е взел грешно решение, вижда се, други не са изпълнили задълженията си. Кои са обаче лицата, които са отговорни? Не знаем. Те са обгърнати в мъгла, но проблемът си остава. Трябва да намерим хората, които са отговорни за тези грешки. Що се отнася до стратегията за разширяване на Европейския съюз. Тук става дума за споразумения, които са много важни за Съюза и решенията свързани с тях са ключови. Например, що се отнася до присъединяването на балканските страни, това е символно решение – и ако тук не действаме отговорно, то това може да наруши процеса на разширяване. Може да понесем и от политическа гледна точка големи загуби. Интересуваме становището на, Евро... на Европейската комисия по този въпрос. стоките, които са засегнати от тези режими, които са включени в тези режими, вносът и износът. Въпросът тук за мен е какво може да направи комисията, така че държавите членки да извършват редовен контрол по тези режими и тези контроли да бъдат провеждани съгласно регламентите. В крайна сметка само така ще предотвратим загуби за бюджета. И така, отново подчертавам, този доклад е много важен и смятам, че решението на комисията може да допринесе до поправяне на грешките. Председателката благодаря. Искам да дам думата на Петър Сендлер от комисията. Искам да ви помоля да отговорите на, и на въпросите, а именно въпроса на господин Либерацки за доклада или пък въпроса за отговорните лица, господин Сантлер. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на господин Томе и господин Стас за работния документ и работата им по доклада. Различни служби на комисията работиха тук, не само Генерална дирекция търговия. Работихме заедно с палатата последните години е, за написването на този доклад. за точка на Европейската комисия е признанието, че можем да работим по-добре признаваме, че препоръките, които са направени от палатата, са верни. От друга страна, трябва да се каже, че това не е чисто и просто въпрос, по който да кажем, а, от сега нататък нещата ще се подобрят. Не. Що се отнася до анализа, който е направен, по търговските споразумения за периода, който оценява палатата, трябва да се каже, че постоянен напредък може да се отбележи и подобряване на начина на работа. Едно от нещата, които бяха упоменани, упоменати е, че търговските споразумения днес всъщност биват анализирани на три пъти – що се отнася до тяхното въздействие. И ние смятаме, че от 2010 година, от началото на това, е, Европейската комисия изготвя анализ, който е изчерпателен и който включва економически, но и социални и екологични въздействия, като покрива конкретни неща, които посочи и палатата, като например е, пропуснати приходи, Например, в случая сега с Япония, точно това обсъждаме. Също се отнася и за преговорите с САЩ, споразумението ТИТИП. Смятаме, че има напредък и сега първо се прави оценка на въздействието на тези договори, преди да бъдат подписани, прави се също така оценка на устойчивостта, анализ, който извършва Европейската комисия по време на самия процес на водене на преговорите, палатата справо посочи, че в един от случаите, случая с Чили, това е втората оценка на въздействието от Европейската комисия, та тогава комисията е излязла с доклад чак след края на преговорите – да, така е, това не бива да се случва, но се случи. Това беше вторият от 24 такива оценки. И е, това е за последното десетилетие някъде. Броя на проверките. На оценките, извинете. Третият елемент в оценката са експост оценките, които прави комисията. Доклада го записахме. Там засилваме нещата. Имаме експост анализ. Споразумението с Чили също. Една от причините, поради която не сме направили такива експост оценки, или поне толкова, колкото ни се иска, са сроковете, в които можем да усетим наистина пълното въздействие на такова споразумение, защото много често тези споразумения са 3, 5, 7 години а, преди влизане в сила. Имайки предвид един някои от конкретните бележки и коментари, трябва да кажа следното – трябва да се посочи факта, че макар, че напълно наприемаме, приемаме значимостта на разпознаването на това, кои са пропуснатите приходи при намаляване на такива тарифни преференции, то тогава трябва все пак да кажем, че въздействието на тези търговски споразумения всъщност е подобряване на стокооборота и вноса на услуги в Съюза, което пък означава по-голяма конкурентно способност на индустрията, което само по себе си генерира приходи за Съюза, макар че има пропуснати приходи или пропуснати митнически сборове на границата. Това е отбелязано в доклада на палатата. След това господин Стас повдигна въпроса за общата система за преференции има едностранни е, режими, преференциални, които се дават на развиващи се страни. И въпросът, който се зададе, беше защо не правим така всички бенефициенти на тези едностранни преференции да не подпишат общи е, международни конвенции, свързани с е, правата на работещите и опазването на околната среда. Трябва да кажа, че ние преразгледахме такива споразумения и тези, които влизат сега в сила 2014 година, съдържат две части. Първата част са общите преференции, които се дават едностранно е, под шапката на преференциите, които се предоставят от СТО и е много трудно вътре в тези рамки ние да налагаме стриктни ограничения на държави членки за такъв преференциален достъп до нашите пазари. Можем обаче да се погрижим за определени развиващи се страни и да включим специални а, стимули за тях. Например, 12 държави в момента се възползват от а, такава възможност да извлекат допълнителни ползи. А, ако поемат ангажи... ангажименти, свързани с а, труда и околната среда. Това е схема, предложена от Европейската комисия и одобрена от съзаконодателя. По отношение на въпросите а, е, за контрола на качеството на работата на комисията, Работим заедно с Евростат е, по този въпрос, като изпълняваме препоръки от доклада. Имаме нов начин на работа и нов меморандум разбирателство, където Евростат участва по-пряко при оценката на качеството на анализа. Актуализират се част от данните за които се каза, че са устарели, имайки предвид първите оценки, които са били направени. Госпожо председател, мисля, че това са основните елементи, по които мога да дам веднага отговор, що се отнася до другите коментари, най-вече по отношение на проверките, как се извършват, в държавите членки. С удоволствие ще ви предоставим допълнителна информация в писмен вид. Не знам има, дали има колеги от таксут, които биха искали да вземат думата и да ви дадат отговор, ако разбира се им дадете думата. Благодаря. Това е било много хубаво, ако има такива колеги. Madam Chair, uh, the, uh, mic. Аз съм от... Госпожо председател, аз съм от генерална дирекция. Бюджет приветстваме заключенията на доклада. Що се отнася до точки 63 и 111 на доклада на Сметната палата, имаме няколко коментара. Сметната палата казва, че събирането на приходите е застрашено поради слабости в митническия контрол. Това води до потенциални загуби за бюджета на Европейския съюз. Смята се, че те са 625 милиона. Индивидуалните загуби се съдържат в писмата на държавите членки. Те са 1 милион. Според комисията, екстраполирането на тези грешки преувеличава финансовото въздействие и не дава точна представа за резултатите от грешките. Е, за да се... Необходими са документи, за да бъде получен преференциален търговски режим. В момента на вноса копията от оправдателните документи трябва да се представят само на митнически орган на държавата членка с митническата декларация, ако има такова искане. Оправдателните документи се задържат от органите и могат да се пазят не повече от 4 години. От практическа гледна точка не може да има 100% проверка от страна на митницата на документите. Всяка проверка трябва да се осъществява възоснова на анализа на риска. Непредставянето на документите на Сметната палата може да създаде впечатлението, че те са задържани по, за, за законово определения срок. Това не означава, че те не са били на разположение в момента на вноса и следователно не, е, не са спазени изискванията за преференциален търговски режим. 91% от потенциалните загуби са свързани с една държава членка и време сроковете отпуснати на държавата за събиране на документите е бил много кратък и може би е причина за не възможността да се съберат документите в рамките на периода за запазване. Така че фактическите загуби могат да се определят само въз основа на последващи действия от Генерална дирекция бюджет. Във Франция сметната плата се е натърсила на 11 недостатъка и сметната плата е изчислила на загубите на 176 милиона. Последващата дейност страда на комисията и се оказва, че е, пропуските са две и загубата за европейския бюджет е 1000 евро. В този случай Франция може да докаже, че преференциалните мита са били правилно изчислени в момента на вноса. Що се отнася до въпроса, повдигнат от колегата за това как държавите членки извършват проверки, откъде комисията може да знае, че те са ги извършили. Генерална дирекция, нашата генерална дирекция извършват проверки на различни аспекти на митническия контрол от 2009 година. Годишния контрол и проверки на комисията разглеждат различни аспекти на митническия контрол и стратегиите. Разработени са тематични доклади по тези проверки – те са представени на държавите членки в консултативния комитет по собствените ресурси. Освен това, проверките на комисията опростиха процедурите в 21 държави членки. Оказва се, че няма по-високи пропуснати доходи. Стига до препоръката на работен документ 12 а именно държавата членка да подобри ефективността на управленската система и на системите за управление на риски и стратегии за намаляване на загубите за европейския бюджет. Казах, че сме извършили проверки през последните години. Тяхната цел е стратегията за митнически контрол през 2009 година разгледахме стратегията за контрол във всички държави членки, митническо освобождаване през 2011 година, транзитно преминаване през 2011 година. Представил съм доклади по всички тези проверки в консултативния комитет по собствените ресурси, в който са представени всички държави членки и групата за митнически контрол. Ще продължим да следим дали държавите членки подобряват стратегията за контрол и що се отнася до препоръка 17 на работния документ и мерките за предпазливост в търговските споразумения, комисията ще продължи, както и до сега, да предлага включването на административна клауза в всички споразумения. Там, където няма договорено само, само сертификация. Що се отнася до точка 18, на работните документи, в момента ние работим с държавите членки във връзка с грешките, на които се е натъкнала с палатата. Комисията представя на комисията възстановените суми за периода 2010 и 2014 година т.е. възстановени суми с следствие на констатации на Сметната палата. Благодаря. Е, много ви моля да получим вашия документ. Би било хубаво и Сметната палата да получи вашия документ, е, защото данните бяха много интересни. Вие е, поставяте под въпрос част от е, доклада, За това този документ ще е много интересен за нас. Благодаря за тази възможност да реагирам от името на Генерална дирекция данъчно облагане. Бих казал, че докладът на Сметната палата е много полезен за нас и ни дава възможност, не бих казал да установим нещата, които познаваме, но да систематизираме действията. Имам привилегията да председателствам част от а, комитета по происход, митнически происход. Искам да ви кажа, че всяка седмица е, ние разговаряме с държавите членки и тема, на която Сметната палата отдава голямо значение, рисковия профил, е дейност, която осъществяваме всеки ден с държавите членки благодарение на забележките, формулирани от Сметната палата, ние систематизирахме и е, разработихме първи рисков профил в Европейския съюз. Разбира се, държавите членки имат е, свой собствен рисков е, профил възоснова на а, фишовете на ОЛАФ. И сега по рисковия профил искам да благодаря на Сметната палата и да ви уверя, че това е въпрос, който се следи отблизо. Сметната палата повдигна още един въпрос, а именно събирането на информация от държавите членки. Тук трябва да кажа, че Сметната палата има основание. Ние събираме информация, която не е оперативна, понякога твърде подробна. И от май месец насам ние разработихме нов инструмент, който се използва от нас и държавите членки, който ни дава възможност в по-голяма степен да установим страната партньор или държавата членка която е източник на проблеми. Било поради това, че бавно отговаря на въпросите за последващ контрол или пък защото не е предприела съответните действия. Ние предприехме план за действие и на негова основа и действия са, там са предвидени конкретни действия. Голям брой страни, Филипините, Сейшелите и други са получили подробен въпросник – при необходимост ще осъществим наблюдение на място и мисля, че тези е, действия ще дадат резултати. Четвъртия въпрос, който искам да повдигна. Искам да благодаря на Сметната палата за подкрепата и за нашите усилия за разработване на самосертифицирането. Самосертифицирането на происхода от орган на трета страна не дава достатъчно гаранции. Заедно с това обаче това може да навреди на събирането на собствените ресурси. Когато операторът установи грешка, може да не плати своето задължение. Ето защо системата за, използваме система на регистриран износител. Тя ще се прилага и към системата на преференциални търговски режими. Ще се прилага и към отвъдморските страни. И този механизъм за самосертифициране – е обект на усилия, които полагаме в процеса на преговори за споразумение свободна търговия. Искам да кажа, че този доклад е много полезен за нас. Той ни помага в своята дейност и ни дава възможност да систематизираме по-добре своите усилия. И още един път ви благодаря. Благодаря. Благодаря за вашите обяснения. Искам да дам думата на Сметната палата още веднъж. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря за това, че комисията е приела всички препоръки, с които е бе излязла сметната палата. И естествено аз приветствам корективните мерки, които ще бъдат предприяти от комисията. Радвам се, че някои от санкциите вече се прилагат. Разбрахме днес, че комисията е излязла със съобщение през август с Европейската стратегия и план на действие за управление на митническите потоци. Има и план за мониторинг на страни бенефициери от преференциалните търговски режими, който се простира до края на 2014 година. Разбирам, че комисията осъвременява качеството на статистическата информация. А сега нека оточня някои <clears throat> от въпросите, които обсъждаме в момента, и да се опитам да отговоря на някои от въпросите на вашите колеги. Най-напред по отношение на първата част на доклада, а именно текстовете свързани с оценките на въздействието и оценките на въздействието, свързани с устойчивостта. Важно е тук да се каже, че преди да се прилага дадена политика или законодателни актове, важно е преговарящите да знаят какви ще са економическите последствия от даденото споразумение. хората, които взимат решение, заинтересованите страни, обществеността би трябвало да имат достъп до оценката на въздействието. В този смисъл оценката на въздействието трябва да следва Стандартите, залегнали в специалния доклад на Сметната палата 3.1.2.12. Е Оценката на въздействието трябва да уточнява разходите, предимствата от предложението, възможните последствия, качествените показатели и трябва да могат на тези на, на базата на тази оценка да се предприемат съответните методи за приложение на споразумението. В тази оценка се включва и определен график обикновено. В този смисъл аудитирахме 39 споразумения в рамките на нашия мандат това бяха споразумения за партньорство. Смятаме, че извадката е представителна на, одитните, на аудитираните споразумения. Взехме предвид графика на, споразум... на преговорите, взехме предвид географското разпределение на споразумението Канада, Меркосур, Марокко, Индия, и общата система на преференции, която ще влезе в сила през 2014 година. Не можахме да аудитираме трансатлантическото споразумение за партньорство, тъй като е, по това време, по времето на одита, това споразумение не бе обект на одит. Разбирам, че в последствие ще по-късно тази година, ще има време за, подобен, за подобни преговори за одит. Ние взехме предвид стандартите, определени през 2010 година от Сметната палата, т.е. аудитирахме ползите на тези важни инструменти. А сега втората част на доклада, на одита. Какво направихме? Одитирахме приложението и управлението на споразумението. Спряхме се на равнище е, комисия, на равнище митнически власти в държавите членки. А също така аудитирахме и сътрудничеството между администрациите на страните партньори. В този смисъл смятам, че е много важно да се направи разлика между приходите и е, пропуснатите приходи при преференциалните търговски режими, а именно това сумите, които Европейския съюз би загубил вследствие на преференциите, тези суми би трябвало да бъдат, би трябвало да могат да бъдат изчислени по време още на сключване на споразумението. Но нещо много различно е сумата за пропуснатите приходи. А, Пропуснатите приходи са несъбраните митническите спорове, митнически спорове, които вече не могат да бъдат събрани. В този смисъл трябваше да анализираме начина по който държавите членки оперират при управление на митническите си служби. Оценихме ефективността, контролите, надзора на властите, на митническите власти на Германия, Испания, Италия и Обединеното кралство. Това бяха държавите членки, които внасят най-много в рамките на схемата на преференциалните търговски режими през 2010 година. Председателката. Мисля, че няма нужда да ни прочитате, да не четете целият доклад. Искам да се спра на това, което каза комисията във връзка с параграф 63. 63 параграф на нашия доклад. Това, което ние проверихме, беше 60 пратки, 60 вноса на държави, в държави членки през 2009 година и проверихме, аудитирахме всички разпоредби по отношение на изпращане на стандарти на документация. Аудитирахме дали тези стандарти са били спазени. Резултатите бяха, че, например, има грешка в, при 39%, при, в Обединеното кралство 10%, грешки в Германия 11%, във Франция. Това са цифри за 2009 година. Екстраполирани са грешките. Виждат се екстраполираните грешки в точка под линия 51. Те се оценяват на 207 милиарда, милиона евро за Германия и над 200 милиона евро за Франция. Тук ние използваме нормалната система за екстраполация на грешки, която се използва от сметната палата. Това, което, за което става дума тук е не точно точната сума на транзакциите, става дума е, и много важно е, че именно тези 60 вноса са представителни за цялата система, което ни позволява до голяма степен а именно 95% материални грешки, да заключим, че 6% са евентуално пропуснатите приходи, 6% от целия от бюджета на петте аудитирани страни. Това са, както казах, цифри за 2009 година. Искам да уточня и още едно, един въпрос, засегнат от колегите а именно, че във връзка с тази година 2009 потърсихме доказателства в документацията, доказателства, която да, които да бъдат представени от Сметната палата, доказателства, ако са поискани. Ние имаме задължението да запазваме файловете за 4 години, когато се извърши аудит. когато аудитирахме съответните служби, изтичаше именно четвъртата година на срока председателката прекъсва. Трябва да продължим с колегата от Генерална дирекция бюджет. Би било хубаво, ако ни представите в писмен вид вашето изложение, за това ви прекъсвам. Имаме още два доклада, които трябва да обсъдим. Ораторът. Аз а, искам обаче да подчертая, че някои от, а, от изказванията на комисията не почиват на факти. Благодаря, казва председателката. Надяваме се да получим писмената версия на вашето изложение. Това е много важно, но също така се надявам да разберете каква е сърцевината на нашата критика. Благодаря, господин Бас. Съвсем накратко. Много интересен беше дебата. Това, което чухме от комисията, бе много полезно. Ще включим вашите предложения, ще си обменим текстове, ще има писмени коментари. Е много полезно, чудесна идея. Мисля, че едно от заключенията е, че трябва да използваме този работен доклад като основа за по-голямо сътрудничество с Инта, защото в бъдещи преговори ще бъде много по-лесно за нас да извлечем тези полки от миналото, ако работим така. Благодаря, имаме още работа днес по дневния ред. Благодаря. <clears throat> Съжалявам, че трябва да действам брутално в момента. Благодаря на колегите, които се изказаха, но знаете, ще продължим дебата по тази тема. А сега преминаваме към точка 7. Това е специалният доклад за програмата по околна среда Live. Господин Ждековски е докладчик, а представителят от Сметната палата е господин Кинц. Господин Кинц, имате думата. Thank you, Madam Chair, for uh, благодаря за тази възможност да представя заключенията на нашия специален доклад за околната среда и ефективен компонент от околна среда на програма LIFE. Първо благодаря на господин Здеховски за отличния работен документ. Ще се опитам да бъда максимално кратък, дори по-кратък, отколкото смятах, че ще бъда в началото. Както знаете, голямата част от разходите за околна среда са в различни политики. Програмата LIFE има 2,1 милиарда евро за периода 2007-2013 година това е 1,5% от общите разходи на Европейски съюз за околна среда. Целта тук е това да бъде една платформа за обмен и разработване на добри практики, катализиране на развитието на екологична политика в Съюза. Следствие на това ефективността на LIFE е много уронена или ще бъде уронена, ако проектите не помагат за промяна в околната среда. Палатата установи, че програмата не работи ефективно, защото не е достатъчно добре изготвена и след това приложена. А, значи първо за изготвянето на програма. Първо програмата имаше прекалено много цели, имайки предвид ограничения си бюджет. Проектите по лайф са в 12 политики, включват най-различни въпроси, многообразни интереси и така нататък. Това неизменно води до липса на критична маса добри проекти, като за да има добра конкуренция, да има развитие в екологичната политика на Съюза, което е общата цел на тази програма. Освен това, този ограничен бюджет беше сплит на национални вноски, които се дават на конкретни държави членки. Признаваме, че целта всъщност е да има пропорционално разпределение на проектите сред държавите членки, но това означава, че прилаганията, извинете, отделните проекти се конкурират вътре в държавите членки, но се конкурират между държавите членки. Освен това, критикуваме показатели за общи резултати, които биха могли да бъдат агрегирани периодично, за да може да се извличат някакви заключения. Е, не се идентифицират достатъчно добре проектите, които не върват добре и средносрочната оценка се предоставя само 5 години след началото на програмата. Тези е, слабости са още при изготвяне на проектите, което оказва своето въздействие върху изпълнението на същите. Одита също така установява, че има проекти при прилагането, които са следните. Комисията не винаги аргументира подбора си на проекти, което се прилага или се отнася до определени аспекти, които са важни за ефективността на проекта програмата LIFE, като например демонстративни, иновативни проекти, значимостта на екологичния проект, по който се работи, след това разпространението на резултатите, потенциала за разпространение и мултиплициране на резултатите. Една от целите на програмата LIFE е да действа като канализатор за програми за околната среда. Нашия подбор от проекти, е, които прегледахме, установи, че всъщност има големи недостатъци в тази посока. Е, дори когато има положителни резултати по определени програми, цялостната програма LIFE не успява да повтори тези резултати, за да може тези дребни резултати мащабно да бъдат приложени е, в Съюза последната част на доклада палатата предоставя свои препоръки, чиято цел е да подобрят ефективността на а, програмата LIFE и нейния компонент околна среда. А, за новия програмен период програмата има наистина подобрения, които отговарят на нашите препоръки, например ролята на националните вноски при подбора на проектите е намалена, което ще означава подбор на проекти на европейско, а не национално ниво. След това разпространението на резултатите. То е изключително важно за ролята на катализатор, Та последното ще бъде добре преценено преди да се дадат средства и ще има по-голяма яснота. Програмата Life обаче според нас продължава да съдържа прекалено много приоритети за ограничения си бюджет, за да има някаква смислено, смислена промяна. Насърчавам комисията да продължава с мониторинга на проектите, прилагането на и експост и ес анте. И накрая искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на представителите на Европейската комисия за конструктивното сътрудничество с палатата. Благодаря. Колегът Стеховски, Berichterstatter. Paní předsedkyně, важени колегове, да. Госпожо председател, драги колеги, дами и господа, най-напред искам да благодаря на господин Кинчт за чудесната работа. Ето така трябва да работят аудиторите. Благодаря му и за обясненията, които даде за програмата LIFE и нейните екологични аспекти. Имах възможност да проуча въпросите, в Люксембург в палатата. Анализирайки доклада подробно. Аз исках да си отговоря на въпроса дали европейските средства са били изразходвани правилно, дали са били взети правилните решения за тяхното изразходване. Аз разгледах е, индивидуални позиции в бюджета и аз мисля, че анализът на ефективността на европейските средства е област, в която ние можем да играем много важна роля. Ето защо аз съм общо взето съгласен с заключенията на Сметната палата и не мога да не се съглася с това, че програмата 2007-2012 не е била достатъчно ефективна не е била правилно замислена и изградена и не е била правилно изпълнена. Ще повдигна пет въпроса. Първо, програмата трябваше да бъде катализатор за развитие на екологичната политика, но тя беше зле замислена от самото начало. Имаше твърде много амбиция. Ето защо Исках комисията да дефинира ясни цели, които да бъдат измерени и постигнати, за да видим дали да бъдат финансирани в бъдеще. Второ, програмата LIFE трябва да преследва ясни и конкретни цели, които да бъдат постигнати в няколко приоритетни области. Освен това е необходимо индивидуалният проект не бива да бъде изолиран от други. Проектите трябва да има транснационален характер и приносът към устойчивостта трябва да може да се измерва. На трето място, както каза господин Кинч, на отпуснатите средства на национално ниво. Много често средствата отпуснати за проекти възоснова на национални преференции, понякога има дискриминация срещу държави членки. Географския баланс, разбира се, трябва да се спазва, но проектите трябва да отидат при, но парите трябва да отидат при най-добрите проекти. По-нататък да се обръща специално внимание на потенциала на всеки проект. Може ли да се повтори, може да се мултиплицира. Комисията трябва да дефинира показателите и не искам да чувам, че това би струвало твърде много пари. Това просто не е вярно. Имам опит в частния сектор и той работи така отдавна. Инструментите за управление на програмите, които използва комисията, трябва да се усъвършенства. Не бива да има липса на прозрачност при подбора. Трябва да има ясни модели, ясни а, критерии и трябва да има ясни критерии, които да говорят за това дали проекто, проекта е бил устойчив. Това е съвсем накратко онова, което мога да кажа. Аз разбира се ще отчета вашите коментари, колеги, и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Е, господин Пипер иска думата. Благодаря. Имам въпрос към Сметната палата. Най-напред, тези анализи са много ценни, както каза и докладчикът, но въпросът ми върви в друга посока. Чудя се дали Сметната палата може да се занимава с следното или дали се е занимавала с следното. Какъв е процентът за разходите за околна среда в програмата LIFE отиват за неправителствени организации? Дали може да се каже какъв процент? Би трябвало да може да се каже какъв процент отиват за неправителствени организации. И от този процент, какъв е процента за който се отделя за идеологическа работа, а не се вливат в проектите, в самите проекти за околна среда. Тогава бихме видели а, колко милиона евро се използват за лобистка работа, която работа понякога се насочва и срещу Европейския парламент. Това е много интересно. Спомням си за едно гласуване по програма Live – където говорихме за условията, а именно за това, че е, ясно е средства трябва да се дадат за неправителствените организации, но не би трябвало да, се, да отиват тези средства, дори част от тях, за политическа и идеологическа работа. Благодаря, казва председателката, следващият оратор, колегата Явра. Тистата elnök asszony, kedves кипиш, Először is én is szeretném. Благодаря. Аз също благодаря на Сметната палата. Това е един много основен доклад. Виждам само една един малък проблем. Става дума тук за е, новите държави членки. Те са извън фокуса на доклада програмите Live са много, дават много голям принос, принос в новите държави и членки. Е много интересно как се провеждат тези програми, какви резултати дават. По принцип, мисля, че може да се съгласим с заключенията на Сметната палата. Приоритетите, целите на програмата LIFE наистина са широкоспектърни и нямаме достатъчно средства за постигането на толкова различни проекти. Ето защо не може да се получи достатъчна инерция на достатъчен тласък на програмата. Говорихме за това, че тези проекти трябва да имат катализиращ ефект, но това не се наблюдава. Освен това, съгласни сме, че трябва да се съсредоточим върху контрола и мониторинга на програмите. Дали тези програми са ефективни? Има ли показатели, по които може да измерим устойчивостта на програмите по отношение на околната среда? Това са основните въпроси, а не въпроса дали, полу... дали, е, дали парите отиват за неправителствените организации, дали тези организации използват парите за идеологическа работа. Въпросът е тези пари да се използват за устойчивост. Освен това, важно е да знаем колко ефективно действат неправителствените организации и какви са резултатите постигнати на национално ниво от националните програми, кои програми са по-добри, кои стратегии са по-добри. По принцип сме съгласни с общите заключения. В някои моменти бихме предложили някои изменения. При поръките виждам, че проектите трябва да имат повече приоритети. Аз не смятам, че проекти, свързани с чистотата на въздуха, трябва да са обвързани с проекти, които се насочват за чистотата на почвата. Според мен по-важно е всички проекти да включват критерия устойчивост и екосъобразност. Освен това, трябва да помислим дали може да използваме добрите практики от отделните проекти. Дали тези практики могат да се мултиплицират при други проекти и при други страни един проект финансиран, ако един проект финансиран от програмата LIFE е успешен, той, той може да бъде приложен в друга държава членка. И това ще е много голям принос за съответната държава членка. Това трябва да е основното, което трябва да се взима предвид при анализа на отделните проекти. Наистина, е, трябва да знаем дали проектът е бил катализатор. Председател, председателката, моля, знайте, че имаме още един доклад, който трябва да обсъдим. И не си има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще започна от самото начало. Първо съм съгласна с казаното от господин, господин Пипер. Разбира се, има и неща, които трябва да бъдат доизяснени. И така, Малко се изненадах от друга страна отказаното от същия господин, господин Пипер, Пипер, защото говореше за това, че на юг като че ли ние имаме дали е, имаме по голямо обръщане на внимание на околната среда, по-голяма устойчивост и това е една програма, която по принцип трябва да се движи в тази посока. Но е добре, че има неправителствени организации, асоциации, които помагат на Европейския парламент да идентифицира проекти и смятам, че ако ще залагаме определени условия, финансиране, накрая може да се окаже, че финансираме неправителствени организации, които не се занимават с екологичните проекти, които ни интересуват. На някой, разбира се, се харесва едно, на друг, друг. Имаме различни правомощия, но работим заедно с неправителствените организации. Пак казвам, на някой това харесва, на други не транспорта също. Работим също с синдикатите, работим с превозвачите, и заобщо с най-различни заинтересовани страни и агенции. Има критики, но а, работим добре. И а, смятам, че трябва да говорим с Европейската сметна палата за устойчивостта, защото много проекти, които се изпълняват, като че ли остават у самите изпълнители на проектите, а държавата членка в крайна сметка трябва да носи отговорност за прилагането на определени проекти, които са от някакъв голям екологичен интерес. Държавите членки понякога използват програмата LIFE, за да не а, финансират със собствения си бюджет неща, които в крайна сметка са в програмите им и така бягат от отговорност, защото го прехвърлят на плещите на други. Как може палатата да ни посъветва, разбира се, да е, имаме такава устойчивост? Има определени съмнения, свързани също така с географското разпространение на проектите, техния подбор. Е, надявам се Европейската комисия да разреши тези проблеми. Има държави членки, които са по-индустриализирани, други не. Е, някои са по-селски като райони, или пък а, с такива различни райони. Така или иначе, какво мисли също така комисията за географското разпространение на проектите? да Добър ден, госпожо председател. Благодаря за думата. Комисията приветства извършената от Сметната палата работа. Докладът на Сметната палата винаги спомага за подобряване на работата. Приветствам и доклада на господин Здеховски. Няколко предварителни коментара. Докладът на Сметната палата идва в момента, в който водим преговори. Някои от проблемите бяха решени по време на междунационалните преговори. Много от дейностите ще изчезна след първата работна програма. Някои други елементи бяха усъвършенствани като конкретните цели, които бяха дефинирани в рамките на новата програма. Някои от препоръките на Сметната палата вече са реализирани Ясно е също така, че други препоръки, като необходимостта лайф да играе катализираща роля, е свързано с функцията на програмата. Това е програма е в областта на околната среда и тя е често подложена на нападки. Еди, тази програма може, трябва да бъде катализатор. Първо, да подкрепя политиката на околната среда. И в този смисъл следва да се усъвършенства, защото новата нормативна база дава възможност да се включи в по-голяма степен околната среда в други политики. Има обаче и един стълб управление, което е свързано с изпълнението на политиката. Друг аспект, който беше повдигнат е необходимостта екологичните проблеми да бъдат мултиплицирани, да бъдат в по-голяма степен прехвърлируеми. Ето и тук новата програма позволява държавите членки да получават подкрепа, за да могат да предлагат проекти, но също така и да използват финансовите инструменти. Третият елемент е свързан с факта, че мултиплицирането ще бъде предмет на специални отпуснати суми. Това са проблемите повдигнати от Сметната палата. Третият въпрос е свързан с необходимостта от индикаторите. Ние работим с индикаторите отдавна. Ясно е, че индикаторите за ефективност са елементи, които се следят от бюджетните органи, особено когато се прави средносрочен анализ. Комисията ще представи средносрочен преглед на парламента и съвета и там ще представи точна картина на изпълнението. Това, разбира се, ще определи и по-нататъчното изпълнение на програмите. Това са въпросите, на които исках да обърна внимание. Благодаря, но вие не казахте нищо за неправителствените организации. Аз разбрах въпроса на неправителствената организация. Ясно е, че програмата LIFE подкрепя от самото начало от 20 години НПО, но това са е, субсидии за функциониране, не за е, конкретни дейности, както при традиционните програми. НПО представят годишни работни програми те са предмет на оценка и подбор и получават подкрепа до 60%, но бюджета никога не е бил повече от 9 милиона при един глобален бюджет от 300 милиона, така че отпуснатата сума е доста скромна. Комисията го подкрепя, за да могат да се усъвършенстват политиките. В момента тези, тази програма с НПО функционира, но броят на НПО, които се подпомагат, е малък, тъй като е, отпуснатите средства са малки. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Искам само да допълня с няколко думи отговора за НПО. Те не са типичните бенефициери по програмата LIFE. Това са проекти, които трябва да изобретят нещо ново. Има други бюджетни линии за НПО. Така че нямаше неправителствени организации в нашата извадка. Що се отнася от полуките, колегата от Унгария, да, вярно е, че комисията е в уникална позиция. Тя може да сравнява полуките от различни държави, членки от предишни години. Се надявам всички тези полуки да видим след това вложени в периода 2014-2020. Госпожа Аяла Сендер. Програмата е успешна в хиляди държави. Във второ приложение има таблица, където се сравняват различните проекти и тяхната успеваемост. Във всяка държава може да намерите по един-два проекта, които са успешни и са имали потенциал да бъдат мултиплицирани. Не можем да кажем, че в определена част на Европа програмата се прилага по-добре от други. Държавите, които ние аудитирахме, всъщност дават 55% от разходната част на бюджета по програмата LIFE. Така че имат добре, добро разпределение в тези пет държави. Няма споделено управление, управлява се централно от комисията. След това в регламента е записано, че проектите трябва да бъдат устойчиви и ние смятаме, че устойчивостта трябва да бъде един от основните критерии за оценка на всеки един а, проект. В доклада си ясно показваме какви са евентуалните бариери, които оценителите като че ли не доглеждат. След това географското разпределение – има компромиси, доколкото разбирам, между законодателите, имам предвид съвета и парламента. И ще се въведат интегрираните проекти. Ние приветстваме такива едни проекти. Там ще има по-широко географско из... използване на средствата и повече средства. Това ще бъде стъпка в правилната посока след 2017 година се надяваме географското разпределение на традиционните проекти да бъде прекратено и вече ще има общо европейска конкуренция. Околната среда има малък бюджет в сравнение с другите средства, да речем компонента е, екология, в земеделието и така нататък. Но е много важно за традиционните проекти да имаме обща конкуренция между всички държави членки, за да се изберат най-добрите. Благодаря. Докладчикът няма, не иска думата и така преминаваме към последната точка. Това е доклада за ефективност на проектите в областта на обществени градски транспорт. Приветствам колегата Иляна Иванова, бивша депутатка. Благодаря. Госпожо Кресле, уважаеми депутати, използвам възможността да ви поздравя за вашия избор. Като депутати ви желая всичко добро в бъдеще. В този смисъл, като бив член на тази комисия, за мен е огромно удоволствие да представя заключенията на специалния доклад номер 1 2014 година на Сметната палата, което е всъщност първият доклад, който представям. Поздравявам и докладчика господин Пирински. Той е изработил един чудесен работен документ. Най-напред искам да кажа защо този доклад е толкова важен. Според последните данни от комисията, транспортът и задръстванията от транспорт предизвикват загуби над 80 милиона милиарда загуби за бюджета. От друг проблем това е шумовото замърсяване в Европейския съюз. През 2000, от 2010 година инвестициите в тези проекти са около 10 милиарда евро. На второ място е обхвата на одита. Аудитирахме пет държави – Испания, Франция, Полша и други страни. Това са това е отчетния период до 2013 година. 26 проекта бяха е, аудитирани. Основната цел беше да се оцени приложението и ефективността на тези проекти, които, се бяха, които бяха съфинансирани от Европейския съюз. Много важен аспект от нашата работа са заключенията. По принцип може да се каже, че всички проекти бяха приложени в съответствие с спецификацията. Имаше закъснение, три от тях е, надвишиха много разходите си. По принцип всички проекти отговаряха на желанията и нуждите на потребителите, но две трети е, от проектите не разполагаха с достатъчно средства. Това означава, това отсвети и съответното им прилагане по отношение на социални придобивки и социални ползи, задръстване и замърсяване на въздуха. Е, тези аспекти не бяха взети предвид от националните власти, които ръководеха проектите и на последно място също нещо много важно. Това са нашите препоръки. Според нас комисията играе огромна роля по отношение на тези проекти. Повечето от тези проекти бяха класифицирани като основни проекти. Затова нашата препоръка е, е към комисията. Препоръчваме ръководни инструменти да се съсредоточат върху задоволеността на потребителите, от тяхното управлението на проектите, да се изработят показатели, които да оценят е, условията в грантовите условия, да се анализира очакванията на потребителите и да има подкрепа при тези проекти на различни транспортни опции. Порепоръчваме комисията да изиска при тези проекти провеждане на една разумна мобилна политика. Освен това, хубаво е и тези препоръки да бъдат взети предвид и от държавите членки. Сметната палата смята, че тези мерки ще допринесат за един по-ефективен обществен транспорт в европейските градове. Надявам се този доклад да е полезен за Европейския парламент и по-специално за вашата комисия. Благодаря на Европейската комисия за доброто сътрудничество. Благодаря. А сега колегата Пирински като докладчик има думата. Благодаря, госпожо председател този късен час първо искам да кажа, че благодарим за доклада на комисията. Тези проекти за градски транспорт са много важни за европейските граждани. Проблемите, свързани с развиването на ефективни и ефикасни проекти са огромни. Затова смятам, че този доклад е наистина своевременен и би трябвало да му се предаде голямо значение. И отново в този късен час искам да не подходя цялостно и всеобхватно и затова ще посоча само някои от основните елементи, основните критични констатации на доклада. Става дума за използването или нивото на използване на градския транспорт или проектите за градски транспорт. Смятам, че това е основният параметр, по който трябва да мерим, имайки предвид дори названието на специалния доклад. То е ефективност на тези проекти. Тоест, какъв е крайният резултат. В доклада на палатата има два основни фактора, които са упоменати, като фактори водещи до недоброто използване на транспорта. Първото е дефекти при изготвянето на отделните проекти и второто нещо много по-сериозно е въпроса за центрове за мобилност в цялостната градска стратегия за развитие. И тук в предложенията, които съм направил пред вас и пред колегите, аз се опитвам точно тези въпроси да засегна. Първо, как да се правят проекти, които да работят по-успешно и как те да отговарят по-добре на цялостния проект за урбанизация. И тук, разбира се, Европейската комисия има още доста работа, която може да свърши, да разгледа критично, като почнем от параметрите, индикаторите, управленските инструменти, които залага, когато започва да разглежда големи проекти, както бе казано, за това как гарантира е, отличната работа на кандидата при оценка на различните рискове около такива проекти. И, не на последно място, как тези най-добри практики се разпространяват, така че те да бъдат полезни на общините, на местните органи на властта при разработване на такива проекти и доклада на комисията, извинете, на палатата, пък и това, което аз казах, има едно съобщение на Европейската комисия от септември миналата година, което се нарича към конкурентоспособен и е, ресурсоефективен градски транспорт. И се питам дали не е подходящо Европейската комисия да направи нови проучване, което е, да се нарича заедно към ефективен транспорт или транспортни проекти. Т.е. много внимателно да разгледа всички фактори, които до момента са правили а, проектите недостатъчно използваеми или ефективни и за да направи възможно прилагането на новите оперативни програми и в максимална степен тези дефекти трябва да бъдат наистина преодолени. И в заключение, госпожо председател, смятам, че има огромна възможност за активно взаимодействие между Европейската комисия и държавите членки. И че трябва да се отдели сериозно внимание на това как е, този разговор да стигне до местните органи на властта и може би в комитета по, на е, комитета на регионите биха могли да ни съдействат. С помощта на този доклад смятам, че тук новата Европейска комисия може да окаже въздействие върху гражданите по един нов начин, като покаже, че разбира какви са предизвикателствата в е, е, градския транспорт и да помогне да ги разреши. Съфинансирането за метро системата в София, България, бе един много успешен проект и трябва да кажа, че си използван 100%. И е това е един отличен пример за всички ни. Благодаря. Благодаря, колегата Сендър sí quería agradecer al, a Ivanova la, la, la propuesta de, de informe. Искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Искам да помоля при последните препоръки. Може ли да ме успокоите? Говорихте за възможността да се включат за одобрение поредица от индикатори. Един от тях е взаимоотношението ако правилно съм разбрала. Виждам, че тук става дума повече за инфраструктурни проекти и някои от тях са свързани с закупуване на превозни средства. Повечето са за инфраструктури и не знам какви критерии сте използвали при подбора. Що се отнася до удовлетворението на потребителите? Какво прилагате? Предварителни или последващи проверки? И по-нататък по отношение на оценката на използваемостта. В някои случаи има промяна в видовете транспорта поради устойчивостта. Сега вместо рейсове често използваме трамваи. Искам да попитам как възнамерява Сметната палата да анализира взаимоотношението на процента на използване. Понякога има желание да се хората да бъдат потикнати да преминат от един вид транспорт към друг, от по-малко, повече с по-замърсяващ, по-малко замърсяващ, по-шумен към по-малко шумен. Колеги, колеги, за съжаление, е, трябва да продължим на английски язик, тъй като преводачите поради технически проблем трябва да прекратят работа. Hagyom, csak е, néhány е, javaslatot szeretnék megfogalmazni. A jelentés talán legmegdöbbentőbb e, eredménye az, hogy a... Какво то ме изненада тук е, че при голяма част от тези проекти няма достатъчна оценка. Това какво означава? Е, опитват се да се решат проблеми в транспорта, които не са съществували. някои държави членки просто са си измислили проблеми и са искали пари за това. Въпросът е дали може да оценим по-добре нуждата от подобни проекти, търсенето на тези проекти. Мисля, че много важно е да се съсредоточим върху фазата на планиране и трябва да помислим за альтернативни проекти, например при строежа на линия 4 на метрото. Е, при този проект не бяха оценени разходите и по този начин разходите нараснаха неимоверно. Важно е да се мисли не само за инвеститора, не само за него да се правят изчисления, а трябва да се искат и събират данни независимо от инвеститора, данни не свързани с него. Освен това, индикаторът въглеродни емисии на глава от населението трябва да бъде взет предвид. Ние посетихме през 2011 година метрото в Будапешта. А сега давам думата на комисията от Генерална дирекция Реги, госпожа Андерсен Реш. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика господин Пирински за работния доклад. Благодаря и на Сметната палата и госпожа Иванова. Благодаря на всички колеги за доброто сътрудничество. От гледна точка на комисията споделяме направения анализ и сме съгласни с формулираните от докладчика препоръки. Мога само да кажа, че този доклад е много навременен, защото в настоящия момент ние водим преговори по оперативните програми с държавите членки за периода 2014 и 2020 година и отчитаме препоръките. Не можем да наложим всички тях, но правим препоръки. От, отчитаме препоръките и когато разработваме актовете за делегация, изпълнителните актове, които бяха прияти след приемането на закона. И имаме акт за делегация, публикуван от през май тази година за качеството на документите, които ще се използват и сега комисията тази седмица ще вземе решение за акта за делегация за изпълнението на основните проекти. Предвиждаме те да бъдат публикувани съвсем скоро. Има още един изпълнителен акт за методологията за анализ приходи цена-полза. Той ще бъде публикуван през ноември. Освен това, във връзка с, с анализа на е, изпълнителния акт е, цена-ползи. Разработваме насоки за този анализ. Той ще бъде готов. Идеята, разбира се, да бъде максимално конкретно, за да е, има държавите членки насоки. И така, че докладът е много полезен за нас за периода 2014 и 2020 ще има акцент върху стратегическо планиране, поставянето на ясни измерими цели. Смятаме, че по този начин ще се ще бъдат подбрани до ефективни устойчиви проекти. Основните проекти ще бъдат подложени на по- подробен контрол въз основа на договорените цели. Всички проекти ще трябва да покажат, че дават своя принос към утвърждаването на устойчивите видове транспорт. Искам да подчертая, че оценката и приемането на проектите ще се осъществяват в съгласие с нова процедура през новия период. Основната идея която според нас ще реши основния проблем на доклада, именно недостатъчното използване, е ранен анализ на проекта от експерти, специализирани в управление на проекта. Освен анализа на цените и ползите, ще се анализират технически инженерни въпроси. Така че качеството на анализа може да се осъществява от независими експерти е, или в е, други независими експерти от гледна точка на комисията. На, ние е, насърчаваме държавите членки да използват Ясперс. Докладчикът споменава това и ние от комисията бихме искали да видим тъкмо това. Така че в ранния етап на подготовката на проекта това ще се използва. Целта е проекта да бъдат замислени по-добри и в крайна сметка мобилността да е по-устойчива. Благодаря много. Благодаря. Сметната палата дали иска да каже още нещо? Може би съвсем накратко да отговоря на въпроса за показателите. Това е наистина много важен въпрос в нашите препоръки. Ние препоръчваме това, за да може да сравняваме резултатите от тези политики. И като пример мога да кажа следното. Възможни индикатори, показатели може да, могат да покажат какви са намаленията на трафика, на замърсяването на въздуха, и по този начин може да направим извода за економическите и е, социални ползи от проекта. Сега за задоволеността на потребителите. този компонент трябва да е интегриран в, сравнителния, в сравнителното измерение между проектите. И съвсем накратко за оценките и оценките могат да бъдат направени, когато има добър дизайн на проекта и когато е взето предвид интегрирания мобилен транспорт. Това е изискване. Благодаря. Господин Пирински, имате думата. Благодаря. Съвсем накратко две забележки. Това, което каза комисията, там има един аспект, който беше уточнен в доклада и в, моя, в моето становище. Тези проекти не могат да бъдат оценени по отношение само на основата на анализ разход-ползи. Трябва да има оценка на социалното измерение, на социалната компонента. Трябва да въведем нови изисквания, нова стриктност за качеството на проектите и това не би трябвало да доведе до едно стесняно, стеснено оценяване на проектите. И още нещо. То е свързано с факта, че има редица фактори, е, свързани с паркирането, с паркингзите, а именно е, човек да може да се остави колата си и да вземе метрото или трамвая. Такива фактори, които не винаги са включени в анализа, водят понякога до а, загуба на приложение на е, проектите. И това е тук предизвикателството да включим подобни транспортни проекти в по-цялостни проекти за градска мобилност. Благодаря. Председателката, не виждам други колеги, които да искат да се изкажат. Благодаря на Сметната палата, благодаря на Европейската комисия и благодаря на преводачите, които въпреки това продължиха своя превод. Благодаря.